Proszę Państwa, myślę, że możemy powoli... Dami i господа, мисля, че можем да започнем работа днес след обед. Както знаете, в 5 часа ще дойде господин комисарят Хоган, а, а до тогава имаме да работим по 4 точки от дневния ред. Вече сме малко закъснели и затова веднага пристъпваме към работа. Е така, е, добре дошли. А, е, имаме проблем с превода на чешки, само пасивен чешки имаме, съжалявам за това. Ако разрешавате, веднага минавам към е, седма точка на дневния ред. А, това е освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година, общ бюджет за Европейската комисия. Да, господин председател, искам само да отбележа нещо във връзка с процедурата. Не един път сме отбелязвали отсъствието на представители на Европейската комисия на нашата работа. Благодаря за вашето напомняне и ние внимателно следим и се надяваме, че комисията ще участва в работата, Европейската комисия ще участва в работата на нашата парламентарна комисия. Благодаря за тази процедурна забележка. Както обикновено, комисията винаги е представена на нашите заседания, но взимам си бележка от това, което казахте. Благодаря ви, че напомнихте този важен факт. А сега минаваме към доклада на господин Петър Яр. Комисията за бюджетен контрол препоръчват да бъде освободена от отговорност Европейската комисия за изпълнение на европейския бюджет за 2013 година. По време на подготвителната работа в тази работа участваха различни парламентарни комисии. Доклада също така се опира на работата на Европейската сметна палата и също така препоръките на Екофин. Искам сега да дам думата на господин Яр, който от известно време специализира въпросите на бюджета благодаря ви за вашата работа по тази тема и ви давам думата да представите темата в по-големи подробности. Благодаря, господин председател. Е, ще направя кратък преглед на моето проекто становище. Започвам с най-важното. Срокът за внасяне на изменения е на обед 9 декември още един път повтарям. Срок за внасяне на изменения 9 декември на обед. 12 на обед. А сега едно такова подобно становище винаги може да бъде подобрено. Нещо повече. За първи път Комисията по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони дава мнение относно освобождаването от отговорност. Комисията за бюджетен контрол по-рано правеше това сама, без да иска нашето мнение. Бюджетът а, на Европейския съюз, несъмнено, влияе върху работата на европейските фермери. Да започна с похвалите. Водеше се много активен диалог между КОНД, Европейската сметна палата и Европейската комисия. Така е от 1999 е, година. Трябва да кажа, че нивото, процента на грешките в момента е най-низко. Има някои области, в които процента на грешките изглежда по-малък, и обаче нещата изглеждат много по-добре там, защото никой не търси грешките. Какво е необходимо да се направи? Грешките при изпълнение на бюджета трябва да бъдат анализирани по един и същи начин в целия бюджет. Помощта за развитие, регионалните субсидии и прочие. Отбелязал съм 13 точки, но да кажа само за четвърта точка нещо, което смятам за важно. Бяхме удивени от процента на грешките в контролните статистики, статистиките за контрола, подадени от страните членки, пък и в данните на самата Европейска комисия. Страните членки представят числото и комисията го коригира. Интересно е да се види разликата между това, което дават страните членки и Европейската комисия. С годините тази разлика намалява, трябва да кажа, че това е не само оптимистичен знак, но мога да кажа спокойно, че в бъдеще положението ще продължи да се подобрява, изглежда. Сега е нещо, нещо и по точка 11. Ние в Европейския парламент не един път сме се дразнили от факта, че Европейската комисия и палатата по различен начин дефинират и анализират грешките. Те имат различни системи за откриване на грешките. Може би това, за това има основание. Всеки от тези институ... всяка от тези институции смята, че нейната методика е по-добра. Но ние в Европейския парламент не одобряваме това, защото оптимистите цитират по-малките е, суми, е, песимистите по-големите и би било полезно, ако имахме една методика е, за установяване на грешките при изпълнение на бюджета. Сега, малките програми по първия стълб. Аз съм за включването на грешките по втория стълб. 80% за директните плащания, 20% са по втория стълб. За жалост, именно малките програми по неизвестни за мен причини страдат от по-висок процент грешки от средното. Ако погледнете статистиката за изпълнението на бюджета по първият стълб, там са директните плащания за селските стопани и всички се вперват поглед в този стълб. При преките плащания няма много място за грешки. А ако искаме да защитаваме нашата селско-стопанска политика, добре е да имаме колкото може по-добро изпълнение по първия стълб. Имаме проблеми с втория стълб и е необходимо да обсъдим грешките, които се случват там. Например, плодовете и млякото за училищата. Това е европейска програма. Ако има грешки, които се допускат на място, това е проблем, който възниква по бюрократични причини, но не поставя под съмнение програмата като такава. Тоест бюрокрацията трябва да бъде е, така по-добре застрахована срещу грешки. Същото се отнася и до развитието на селските райони. А сега за общата сел... селкостопанска политика. Би ни се искало бюрокрацията, свързана с ОСП, да бъде колкото може по-малко административната тежест е такава и за Брюксел, и за производителите, и за бенефициентите на фондовете по ОСП и когато се допускат грешки, нараства процентът на грешките и трябва да кажа, че трябва да кажа, че бюрокрацията вреди на всички. Всички губят от нея, никой не печели. Е, значи бюрокрацията е като един е, е, пестицид, който трябва да се избягва. Сега да фърлим поглед към бъдещето. Така със смесени чувства се отнасям към прилагането на мерките за позеленяване на селското стопанство. Боя се, че то ще доведе до увеличаване на грешките в страните членки и това ще доведе до трудности, тъй като хората ще си кажат, вижте сега, субсидират, а, субсидират селските стопани чрез обща селско-стопанска политика и грешките започнаха отново да растат. растат. Значи, трябва да решим проблемите с а, зеленото земеделие и да а, намалим грешките. Е, наред с всичко това препоръчвам освобождаване от отговорност е, за изпълнението на бюджета на Европейската комисия. Сега пристъпваме към, към дебатът. Най-напред господин Родин. Е, имате думата, господине. Благодаря, господин председател. Благодаря на Готения за неговата работа по бюджета. Ние в групата АЛДЕ подкрепяме становището за освобождаването от отговорност. Имам два въпроса. Мляко и плодове за учениците. Препоръчахте това да бъде финансирано по втория стълб, а не от по първия стълб. Това не е съвсем ясно, според мен. Възможно ли е да се използват пари, е, предназначени за селското стопанство, за други цели? Това първо. Второ, установяването на грешките. Мисля, че всички ние в Европейската, в тази парламентарна комисия подкрепяме тази философия. Но, как на практика ще постигнете това, което се предлага, след като като се пратят служители в децентрализираните агенции или? Бих искал да получа отговор на този въпрос, господин. Господин Некес. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. Мисля, че тук има голяма степен на сходство между неговото тълкуване и това, което, което ние не веднъж сме казвали за упростяването в контекста на прегледа на ОСП. Нужно е а, намаляване на бюрократичните, на административните тежести. А аз а, искам да кажа нещо за точка 7.2. Прехвърлянето от първия в, в втория стълб. Съществува опасност в някои страни да стане прехвърляне от национално на регионално равнище, което ще създаде въз... проблеми с а, отчетността. Смятам, че е на место да опростим нещата, по този начин само ще ги осложним. Напълно съм съгласен обаче с вас относно това, което казахте за зеленото земеделие. Благодаря. Дами и господа, не виждам никой друг. А, извинявайте, господин Буда. Поздравявам докладчика, господин Петер Яр. Сигурен съм, че ще обсъдим всичко това и с господин комисаря днес след обед. Защото е необходимо да се внесат някои подобрения, не на последно място във връзка с зеленото земеделие. Има разлики, както беше посочено, между методите на комисията и на Европейската сметна палата. Би било полезно да тези разлики да се преодолеят. Трябва да се изяснят някои законодателни положения. Девети параграф е, изисква представители на Европейския съюз е, да поемат отговорности, които сега са в е, рамките на мандата на национал, националните власти. Това само ще увеличи бюрокрацията, нещо, което ние не искаме да става. Няма други желаящи да се изкажат по този въпрос. В такъв случай искам да помоля представителя на Европейската комисия да се изкаже по въпроса. Благодаря, господин председател. Разрешете ми да изкажа моето възхищение от работата на вашата комисия за начина по който се отнася към въпроса с грешките в общата селско-стопанска политика. Ние в комисията винаги сме изправени пред следната дилема. От една страна трябва да предоставим информация на, бюджета, на комисията по бюджетен контрол, а от друга страна търпим критика от вас. Казвате, че има прекалено много контролни а, механизми, че това увеличава бюрокрацията и от това страдат фермерите. Радвам се, че вашето гледище е отразено в доклада и по този начин ще стане неотменна част от процедурата по освобождаване от отговорност. Това е полезна информация, която според мен отразява становището на тази комисия. Има редица технически корекции, които се предлагат. И аз вече се свързах с доктор Яр. Има някои цифри, които трябва да се коригират. Наред с това искам да кажа следното. Първо, доктор Яр споменава несъответствията между тивите на страните членки. Ние нямаме основания да смятаме, че страните членки умишлено ни дават фалшиви данни. Същото смята и Сметната палата, но считаме, че контролът в страните членки не е достатъчно добър, за да може да реагира своевременно на грешките. Нашите средства за контрол са по-добри, затова идентифицираме грешки, които не са установени на национално равнище. Значи проблемът е не в данните, които страните съобщават, а в начина по който са добити тези данни. Затова трябва да се призоват страните членки да коригират е, своята методика. Сега, точка 6 и 7. Прехвърлянето на малки програми от първият във вторият стълб. Доктор Яра. Разбирам, че вие не препоръчвате прехвърлянето на политиката към вторият стълб, а по-скоро процента на грешки да се смята по втория стълб, а не по първия стълб. Това е нещо съвсем различно, отколкото да прехвърлим политиката за млякото и плодовете за училищата във втория стълб. Защото ние, иначе комисията и сметната палата трябва да определим процента на грешки. По един начин това става за единия стълб и за другия стълб. Това са различни бюджети. преки плащания и пазарни мерки. Това е първият е, стълб, както знаете, и комисията ги разглежда отделно от тези два стълба. От техническа гледна точка, това, което предлагате, би било доста трудно и не вярвам, че ще бъде прието от комисията по бюджетен контрол. Девета точка европейски служители да поемат работата в разплащателните агенции, които не работят достатъчно добре. Според мен, това ще създаде, ще е свързано с правни трудности. Много трудно е да наложим да наложим на сила европейски чиновници, които да работят тези разплащателни агенции в страните членки. комисията ще намали 5% от работните места в тези агенции. Ако пратим по един служител в, всяка разплащателна агенция, са ни необходими 82 души. Даже може и това да не е достатъчно, тази цифра ще може да се отвои. Трябва да попитаме дали това е реалистично при сегашните обстоятелства. администрацията в селското стопанство а, почива на съвместно управление. Прилагането на ОСП става съвместно от Европейската комисия и страните членки. Комисията предоставя парите, прави законодателни предложения, те се одобряват от законодателя, а страните членки от своя страна а, изпълняват ако ние се намесим в работата на разплащателните агенции в страните членки, ще подкопаем принципа за съвместното управление и по този начин Европейската комисия ще стане отговорна за нещо, за което по-рано не е отговаряла. Страните членки ще измият ръцете си и ще кажат, че не, не, не участват повече и не споделят отговорността. Не вярвам, че нещо подобно може да се окаже плодотворно на практика. Сега по точка 11. Разликата в процента на грешките. Наистина, данните са различни, те се дължат на различната методология. Сметната палата изчислява е, процента на грешките за цялият Европейския съюз по първият и вторият стълб. Знаете как какви са грешките от, по първия стълб за директни плащания и пазарни мерки и от развитието по втория. Комисията действа по съвсем различен начин. Ние се опитваме да изчислим процента на грешките до отделните агенции, както за е, преките плащания, пазарните мерки от една страна, така и за развитието на селските райони от друга страна. А, ние искаме да идентифицираме проблемите и когато вече знаем къде са проблемите, можем да работим с страните членки по тяхното преодоляване. Това е управленски инструмент. Дали, защото ако възприемем статистическият подход на, Евро... на сметната палата, ще ни трябва 2-3 хиляди допълнителни аудитори, които да свършат същата работа. Значи става дума за два различни метода, но и за две различни цели. Двата мет... Двете методологии взаимно се допълват. И не вярвам да смятам, че има някакъв конфликт между резултатите. През 2013 година има 2,3% грешки по праките плащания, а 4% на общото равнище. Второто, второто е по спецната палата, първото 2,3% се по изчисленията на комисията. А, значи разликата е в по-малко от а, няколко десети. Сега нещо, което поражда а, тревога. Комисията настоява за изпълнение на реформата в преките плащания. 80 души работят там, в страните членки, по прилагане на регламента и изискванията. Те работят като съветници, също така тълкуват и обясняват на страните членки това, което трябва да се направи. Получаваме положителни отзиви от страните членки. И когато изтече срокът, по средата на следващата година, се надяваме, ще има голяма яснота по отношение на прилагането на тези мерки. Хиляди, милиони, милиони са инвестират в реформата. Имам сведения, че само а, подновяването на информационната и комуникационната система ще струва 20 милиона. И с помощта на Европейският парламент установихме, че първите две години на прилагане на научите на зеленото земледелие няма да има никакви санкции, финансови санкции. Това може да стане едва през третата година, когато основната работа вече е свършена. Благодаря, господин Яри, имате ли вие думата? meiner Kollegen Rode de Castro und Buda und mit der Kommission folgendermaßen zusammenfassen und благодаря. В... Накратко каз... резюмирам казаното от колегите и от комисията. До 9 декември имаме срок за измененията. Най-важното е раздел 7, където се обсъждат възможностите за малките програми и евентуалното спадане в нивото на грешките там. Смятам, че тук трябва да се обърнем с апел към комисията, за да може тези малки програми да бъдат с облегчен административен режим. Подходът, други думи, е разумен, но при прилагането му по места се утежнява бюрократичното бреме. Това, например, в Германия се получава с училищните закуски, с, мляко и, с млякото и плодовете. И така в крайна сметка се оказва, че тази програма е по-скъпоструваща едва ли не, отколкото човек да си купи въпросното мляко от супермаркета. С други думи има не, нещо куцо. В в този отдел 7, с други думи, се надяваме да изработим съответното изменение до 9 декември. Ако, по-нататък, ако някой от разплащателните агенции получи справка, призовка от Европейската комисия да ревизира нивото на грешките, то тогава крайната мярка би била санкция върху въпросната разплащателна агенция или дори отнемане на лиценза и ако нените изчисления на грешката са много по-различни от тези на е, Сметната палата. Ако прочетем така както е разписан текста в момента, ще стигнем до извода, че може да се разреши въпросното недоразумение с заместване, а не с санкция. С други думи, грешката да се поправи без санкция, а с подмяна. По въпросът сега за нивото на тези грешки, има различни видове методология, с която работят в комисията и в сметната палата. И тук също бихме могли да се стремим към изравняване и приближаване на позициите. По, повод, по отношение обаче на медиите не е най-разумното да излизаме с различни цифри за нивото на грешката. Благодаря ви за предложенията и ви обещавам, че седма, девета и, доколкото е възможно, осма точка ще бъдат подложени на преглед и поправка. Ако имате други идеи до 9 декември на 12 часа на обяд, имате е, време да не ги представите. Благодаря. Термине. Благодаря. Всичко си казахме. Уточнихме крайният срок. Благодаря на докладчиците и на участниците в доклада. И можем да преминем сега към следващата точка от дневния ред, а именно седма, за техническите и генеалогическите условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях. Е, маме два wnioski legislacyjne в тези sprawie celem legislacji zootechnicznej Unii Europejskiej. Mamy dwa доклада и целта е именно да се улесни вносът на разплодни животни и зародишни продукти от тях, както и търговията вътре в Европейският съюз. В ход са и програми за закрила и протекция на тези зоотехнически и генеалогични продукти. Третият въпрос е по-технически. Третият въпрос, в който се, който се застъпва в докладите и се изразява само в заличаване на думата зоотехнически в три от съществуващите директиви. Това Цялата ни работа по тези досиета е свързана с работата по разписване на директиви за контрола, за надзора на тези процеси и докладчикът и на двата доклада е господин Мишел Дантен. Има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, наистина, двата доклада са взаимно свързани. Предложението, което е постъпва от комисията е да се обедини в един единствен текст съществуващите до момента разпоредби, свързани с генетичната селекция на животните. Целта е, разбира се, да има по-добър обмен между държавите членки вътре в Евросъюза и да станат по надежни данните, с които се разполага за разплодните животни. От техническа гледна точка аз направих предложение, техническо такова, за изменение на предложението на комисията. Аз смятам, че някои от дефинициите, някои от определенията на термините са двусмислени и не предразполагат към унифициране, към обединяване на критериите. Има, разбира се, разбива, разминаване в много от понятията. И мога да дам пример с това, че се намесва и световната практика, генеалогията или генетичната селекция на конете, например. Тя не се практикува само в Европа, а и в света, така че тук работата ни се усложнява заради този увеличен мащаб. Въпрос, текстът, който в момента обсъждаме, на трилога между комисията НВ и съвета на министри по, по опазването на околната среда. Този трилог ще приключи следващата седмица и изводите ще бъдат включени като канава на регламента, по който работим. Бих искал да подчертая въпросът за надежността на данните по въпроса за генетичната селекция и амелиорация. Данните са понякога обвързани с различни индекси в държавите членки. Целта е следователно тези индекси да бъдат уеднаквени, така че един бик за разплод да бъде еднакво дефиниран в Швеция, в Германия или в Австрия. Ако това не е така, ако има разминаване, то тогава поне информацията, с която разполагаме, трябва да уточнява ясно, че в дадена държава изискванията са едни, в други други. Едните са по-взискателни, другите по-малко. Тази генетична селекция и информацията за нея е важна не само в вътрешноевропейски смисъл, а и в външен, защото всеки един момент трябва да вярваме на информацията за продукта, който купуваме съществува известна, известно недоверие към прилагането на делегираните актове в е, реформата на ОСП, и именно за това се опитахме да намалим техния брой възможно най-много. Смятам обаче, че тук трябва да дадем възможност на комисията все пак да продължи да борави с такива делегирани актове, за да може да обхване в регламента колкото се може повече животински видове, не само добитъкът, а и птиците или някои по-слабо застъпени, в по-малка численост застъпени раси животни, в породи животни, извинете, в Европейския съюз. Благодаря на докладчика в Сянка. Вече сме във връзка едни с други. Ще продължим да работим заедно с другите двама-трима докладчици в сянка все още не съм започнал обмен, но повтарям, че съм на тяхно разположение, е, на тяхно разположение, тъй като досието е изключително, изключително техническо по своя характер. Благодаря. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Благодаря и сега давам думата на колегите за дебат. Най-напред господин Фалон. А. Господин Ферран, всъщност, било не било господин Федерли. Извинете, заповядайте. Благодаря, ние предлагаме изработването на нов регламент в областта на зоотехниката и по този начин да заменим съществуващите, многобройни в мом... съществуващите в момента многобройни регламенти, свързани с едрия рогат добитък и с дребния рогат добитък. Франция полага особено големи усилия за опазването на разнообразието в животновътството. Усилията си заслужават, защото някои от породите са изправени пред заплаха от изчезване, а пък тези породи, които не са много разпространени, биха могли всъщност да се превърнат в тях, техният генетичен материал може да се превърне в частна собственост, така да се каже, и да загуби обществения си интерес. големите агропредприятия трябва да бъдат привлечени за участие, тъй като именно към тях ще се прилага е, регламента. И тук искам отново да призова към преглед на член 8, който е изключително рискован според мен. Да, mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc. Благодаря ви много. Най-напред искам да благодаря на господин Данта за дадените разяснения по това досие. Това са всъщност няколко взаимосвързани досията. Високо ценя неговата работа. Високо ценя регламентът, целта на който е да обедини различните законодателства, които имат задължителен характер за държавите членки. Особено официалния контрол в областта на зоотехниката ще бъдат възложени на компетентните органи по зоотехническите въпроси във всяка от държавите членки. В проекта се спазва принципа на Съюза, но в е, едно отношение може да възникне проблем, що се отнася до забавенето в темповете на развитие на е, старите и новите държави членки. Развъдните организации имат е, различна степен на богатство. Изпълнението на програмите в някои отношения изостава и това трябва да се има предвид. Обеден съм, че с помощта на господин Дентат това ще бъде взето предвид. Имам предвид двете програми, двата доклада. И в заключение комисията трябва да отчете това, което искат фермените, а именно четирите сегашни директиви да намерят място в един единствен законодателен акт, който да е лесен за прилагане. За това аз приветствам намеренията, заявени от Европейската комисия. Считам, че това е похвален подход и искам да благодаря в частност на господин Данта за обясненията, които ми даде на по-ранна среща, която проведохме заедно. Благодаря ви. Очаквам да продължим да се сътрудничим. Прошу забрани гласу пана Благодаря ви. Господин Фереле. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Данта за встъпителното му изказване. Това е изключително техническо досие. и се намираме в напреднат етап на работа по него. Комисията посочва, че няма да има съществени изменения при сливането на четирите документа, но следва да имаме предвид, що се отнася до развъдните организации, могат да настъпят някои промени има доста прозрачност в официалния контрол, който ще се осъществява и това е нещо, което приветстваме но има някои безпокойства, свързани с рамката за официалния контрол, който се взема от законодателството, свързано с безопасността на храните. Читам, че трябва да обременяваме прекомерно фермерите и да има двойно регламентиране за тях. Особено сме обезпокоени от броя на делегираните актове на комисията. Има доста неща, които ще бъдат извършвани от Европейската комисия, без Европейският парламент да може да се произнесе. Считам, че трябва да бъде проведена допълнителна дискусия по този въпрос. Може да има и проблем с дефинициите за някои тълкованието на термина зелен може да има различни оттенъци, така че трябва да направим така, че да не създаваме повече проблеми за фермерите, Двете рамки трябва да се обединят в една, така ще има по-голяма последователност между регламентите и ще бъдат по-лесно приложими тези разпоредби от фермерите. Това беше от името на АЛДЕ. Благодаря за вниманието. Госпожа Плерика. Доста от организациите са засегнати от този въпрос. Благодаря на господин Данта за да внесените пояснения. Органите, които се занимават с развъдни програми, и, извинете, прекъсва председателят, няма превод на френски язик. Господин Данта не чува нищо. Съжалявам за това. Мисля, че всичко сега ще е нарета. Важно е обаче да поставя тези въпроси. Има доста промени в структурата на развъдните програми и на регламентите, свързани с развъдната дейност в държавите членки. В някои страни са приложени разпоредбите, в други не, така че има известна възможност за гъвкавост. Но какво е намерението, що се отнася до отглеждането на свине и признаването на разпоредбите в тази област? дали разпоредбите, свързани с отглеждането на свине ще бъде по-различно от останалите? Какво може да се каже за запазване чистотата на породите? Това е сложен въпрос, тъй като обикновено не е възможно да се намерят изцяло чисти гени. Ето защо е необходимо, трябва да огледаме отново дефинициите, ако искаме да въвеждаме подобни критерии. Зная, че въпросите са доста технически, но трябва да ги разгледаме, ако искаме да се постигне напредък по този въпрос. Господин Буда. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря на господин Дента за това, което сподели с нас. Благодаря на Европейската комисия за проекто регламента. Изключително важно е и необходимо за Европа и за света да се разгледа този технически въпрос. Става дума за селското стопанство, за генетичния напредък и това може да се постигне само чрез селекция, строга селекция и подобряване на процедурите за развъждане на породи. Има разлики в прилагането в държавите членки това, от което се нуждаем, е хармонизиране на родословните и племенни книги в държавите членки. Много важно е фермерите да са сигурни какво е качеството на животните и тяхното генетическо наследство. Ето защо считам, че по този начин ще защитим породите, които имам и ще има подобрения за бъдеще. Председателят Комисията има думата господин Ван Готен от Генерална дирекция Санко. Благодаря ви, господин председателю. Ще бъда кратък. Считам, че предложението, поне според нас, беше достатъчно ясно. Става дума за преразглеждане на съществуващото законодателство. То съществува повече от 30 години. Ние отчитаме и по-доброто регламентиране, упростяването, както и практиката съдебната практика, натрупана през последните 30 години в прилагането. Затова първата ни цел беше да се гарантира, че функционирането на, единствен, на единият пазар на чистокръвен, чистокръвни породи, както и на чистокръвни и хибридни прасета да бъдат уеднаквени, за да има признаване между отделните държави членки. Шароле във Франция трябва да бъде а, признато за същата порода навсякъде, в Белгия и други части на Европа. Така че а, дружествата, които отглеждат а, такива чистокръвни а, породи, трябва да спазват еднакви критерия, за да се гарантира висока степен на чистота на породите в целия Европейски съюз. Ето защо правото на установяване и предоставяне на услуги от тези развъдни дружества трябва да се признават от държавите членки. По време на изказванията споменахте и въпроса за контрола. Действително, контролът не е върху животните, а върху дружеството, което поддържа родословните книги и което гарантира чистотата на съответните породи. Това не е наша работа, не е работа на администрациите, на държавите членки да решават какво е чистокръвна порода. Това е работа на развъдните дружества, които трябва да гарантират тази частота при спазването на определени условия. Ние искаме да се запазят редките породи и генетичното многообразие на отглежданите в Европейския съюз животни. Ние ще продължим да поддържаме тесен контакт с докладчика, за да видим как да вървим по-нататък по това досие. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на докладчика. Благодаря, на всички изказали се за тяхното участие в този дебат. Гледаме да не осложняваме, а да изясняваме проблемите. Както беше казано още, има още 30 години текстове, които дават критерии за съответните видове. Става дума да намалим разнообразието, защото различната организации, в организацията не е вредно до толкова, доколкото различните организации, които се занимават с генетика, подават едни и същи данни, данни, които са надежни и прозрачни. Също имаме генетичен потенциал в различните видове, които могат да бъдат отглеждани в Европа, които са, имат значение за вътрешно общностните ние обмен и за обмена с трети страни. И въпрос е животновъдите, кои, чието животни имат потенциал да може да използва предимствата на своите качествени животни, да получи търговска облазване от тях. Е, когато става дума за генетична организация, както за е, е, едре рогат добитък, овците, козите и така нататък, в случая е достатъчно да дефинираме за какво точно става дума в текста. Няма смисъл да говорим за неща, които са безспорни. Но знам, че има и трудности и във връзка с реформата на ОСП. за това какви са ефективите, нещо, което трябва да първо да продължим да обсъждаме, за да може да се споразумеем за него. Благодаря. И можем да приключим с тази точка от дневния ред. Искам сърдечно да благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. И сега минаваме на десета точка от дневния ред. Това е секторът на плодовете и зеленчуците в Европа. Докладчик е господин Мелю. Водеща е нашата комисия. Получили сме становища от комисиите по развитие, бюджетната комисия и комисията по бюджетен контрол. Става дума за организациите на производителите и оперативните фондове след реформата от 2007 година. Става дума за реакцията на Европейският парламент спрямо доклада по тази тема, публикуван през март. Този доклад е, е, разглежда това, което е постигнато от е, началото на реформата през 2007 година. Смятам, че тази реформа осигури постепенно подобряване на състоянието на нещата у производителите на място, и се а, увеличи а, общата стойност на селско-стопанското производство. По-активно участват и различните организации на производителите. Комисията обаче отбелязва в своя доклад, че съществуват а, а, големи разлики а, в участието на организациите на производителите в различните страни членки. А това се отнася преди всичко до новите страни членки. Най-последната реформа на общата селстопанска политика внесе някои малки промени в законодателството в сектора плодове и зеленчуци и съответният регламент. Комисията подчертава възможността за упростяване на законодателството относно плодовете и зеленчуците в Европа. И тези промени ще бъдат въведени бързо. Тоест, с този въпрос ще се заеме комисията през месеците и годините, които следват. Сега ще дам думата на господин Мело който е докладчик е, по този въпрос. Е, благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Не искам а, е, да правя дълго и подробно изказване. За да започнем, нека да ви задам въпроса, свързан с мнението и предложенията на комисията, както те фигурират в начална, началния вариант на доклада. Някои са разбираеми за нас, други обаче не, чак толкова. Докладът подчертава най-напред голямото разнообразие на ситуациите тук. В някои държави членки асоциациите, сдруженията на производителите са многобройни и силни, в други държави членки са по-малобройни, съответното им действие е по-слабо. Има много проучвания, проведени за момента и средностатистическата стойност възлиза на 43%, т.е. В 43% от случаите има реално усещано действие на сдружения на производителите. В някои държави членки това синдикално действие, така да се каже, е по-силно, в други не е чак толкова. Забелязва се обаче нарастване на това представителство. Въпреки това, общото равнище е по-скоро ниско. Сдруженията на производители на плодове и зеленчуци в момента са изправени пред кризисна ситуация заради колебанията на цените, както и за промените в световния климат. Световният климат се променя непрекъснато и това ще се отразява върху производителите на плодове и зеленчуци и в бъдеще. Някои от тях смятат, че участието в обща организация на пазара ще бъде благотворно и ще им даде възможно да се възползват от економиите от мащаба. И в този смисъл наистина трябва да се поощрява тази тяхна, това тяхно отношение и да им се помага с стимули, с протекция, ако е необходимо, защото световният пазар е все по-глобален и конкуренцията е все по-свирепа. Организациите на Сдруженията на производителите в този смисъл играят положителна роля. Затова и административните им задължения трябва да бъдат облегчени, за да не се задушат тези сдружения. За момента бюрократичното бреме е изключително тежко, а и всички контролни механизми, които е, предвиждат в момента държавите членки, осложнява допълнително ситуацията. Искам сега да кажа няколко думи за фермите, за сълскостопанските ферми. Парламентът предвижда в е, комисията ИМКО да започне работа по доклад по собствена инициатива за нелоялната конкуренция в тази област. Някои земеделски продукти трябва да бъдат продавани възможно най-пресни малките фирми, малките селски стопанства нямат възможност да съхраняват и да складират толкова дълго, колкото големите производители въпросните плодове и зеленчуци, следователно ги продават не толкова свежи. Данните, с които разполага нашия доклад, са от 2008-2010 година. Затова се обръщам към Европейската комисия с въпрос дали няма по-нови данни. По въпроса сега за сдруженията на производителите. Как бихме могли да им помогнем специално в тези държави и региони, където няма голямо представителство? Смятате ли, колеги, от комисията, че трябва да се създават нови такива сдружения или по-скоро да се помогне на вече съществуващите? Искам и друго нещо да попитам представителите на комисията. Смятат ли, че възможностите, капацитетът на тези организации, сдружения на производителите да водят преговори, ще се увеличава и ще застъпва в още по-голяма степен дребните производители и дистрибуторите. Как това би могло да се използва в днешно време предвид колебанията на цените, които непрекъснато се наблюдават на пазара. Регулаторният механизъм в момента е изключително сложен и това по признание на самата комисия. Как ще продължим работа в бъдеще? С оперативни програми, с европейско законодателство или с национално законодателство? Има ли вече комисията критерии, разработила ли е такива за това как ще бъде бъдещата ни организация, как ще бъде устроена. И в този смисъл искам да приключа изказването си и да изслушам мнението на колегите от комисията и от парламентарната комисия. Благодаря. Поглądów jako pierwsza pani poseł Dolaje. Pani poseł Dolaje. Merci, le, merci, monsieur le président. Euh, е, е, Госпожа Дилае, благодаря, господин председател. Искам да помислим малко за контекста на този доклад. Става дума за плодове и зеленчуци, онези, които са бързо развалящи се, които не могат да бъдат складирани. И всичко това зависи и от нетрайните продукти, всичко това зависи от климатичните условия. Става дума за 35 различни плодове и зеленчуци. Те имат различни характеристики и решенията не могат да бъдат еднакви за всички. Значи, има в сектора значи, различни очаквания, местно, местно производство, местно производство, местно разпределение, експорт, износ и така нататък. И всичко това при в условията на много силна конкуренция в рамките на Европейския съюз. Несъмнено, трябва да се овластяват производителите. Организациите на производителите имат ключово значение за това, но като производител на зеленчуци убедена съм, че това не е, е единствено решение. Има някои грачителни фактори, в, в, в работата на организациите. Нещо, което ме смущава. Например, така наречената сива економика. Т.е. производители, които не са организирани. Съгласна съм, а, че съществува взаимно допълване, а, с, когато става дума за загубите, които, нещо, което се споменава в, в доклада. А, но тези решения не могат да се прилагат на всички във всички случаи, които споменах и както казах и в началото, все пак е, организациите на производителите са кръгълният камък на, за тази дейност. Трябва да се насърчава развитието на водещите предприятия. Необходимо е да се е, помага на е, сътрудничеството между организациите на производителите един френски хуморист казваше, добрия ръст е не само когато не е стъпил човек на земята. Става също така дума за независимите организации на производителите, защото в Европа има много големи независими оператори, и ако искаме да управляваме кризите, да помагаме на производството, трябва да се намерят и други начини да привличане на тези економически субекти. А колкото до, за доклада, ще напомня, че не става дума за 2008-2010, става дума за края на 2014 година. Много вода е изтекла вече и трябва да има актуализация на нашите позиции. По отношение на дейността на организациите на производителите, трябва да помислим за оперативните програми, които улесняват изпълняването на проектите. И тук мисля, че трябва да се спомене нещо, което малко се споменава, приходите на производителите, защото това всичко зависи от пазарната реализация и така нататък. какви са най-добрите цени, като се има предвид, че разходите за производство намаляват? в този доклад не се споменават проблемите на конкуренцията и мисля, че трябва да се свържи правото за конкуренция с признаването на организацията на производителите и правото им да се свързват с независими производители в никакъв случай не трябва да мислим само за макроекономическите проблеми, но и за микроекономическите проблеми, които имат своето значение. И искам също така да попитам комисията, защото в нейните заключения има няколко насоки, а, а, които а, са свързани с предложенията, които те ни правят. Благодаря. Господин Елдес. Благодаря. А, разбира се, всички добре разбират, че има огромна разлика между различните европейски страни. Източноевропейски страните от Южна Европа, че съществуват различни организации на производителите в тези страни както вече чухме от изказващите се по този въпрос. Значи трябва да се зададе въпроса каква е целта. Смятаме, че трябва да се преосмисли всичко в тази област и Европейската комисия трябва да така сериозно да преразгледа нещата. Да се възстановят субсидиите на Европейския съюз за организациите на производителите. Не трябва да търпим едни и същи проблеми да се повтарят. Необходимо е опростяване. Непрекъснато говорим за опростяване. И я мисля, че трябва, още един път казвам, да се преразгледат всички части на нашата дейност в тази област. Трябва да видим каква е нашата цел. Целта е да съществуват повече и по-силни организации на производителите. Благодаря, господин Капента. Благодаря, господин председател. това е един от най-важните въпроси, както вече бе подчертано от преждеговорившите. Трябва човек да познава проблемите на сектора, за да знае всички проблеми, с които се сблъскват организациите на производителите. Разбирам критиката, която се съдържа в доклада. Това е нещо, което не трябва да пренебрегваме. Това ще бъде отразено и в нашата дискусия, и в предложените изменения. Всички спорни въпроси трябва да бъдат изяснени, а законодателството оптимизирано. В много страни членки организациите на производителите не са достатъчни на брой, нито са достатъчно добре организирани. И това значи, че липсва професионално управление на сектора. И това е слабост. Слабост, която в различна мяра в различните части на Европейския съюз. Различно професионално равнище, различно ниво на управление на сектора в отделните страни членки. Това са все проблеми, които трябва да бъдат обсъдени и решавани. И сигурен съм, ще можем да го сторим, но не трябва да ограничаваме подхода си. Трябва да видим всички страни на проблема, защото става дума за един много сложен сектор. И да видим как можем да актуализираме съществуващите норми и правила. Отделните производители се нуждаят от информация, имат нужда от финансова помощ, от техническа помощ, от помощ в управлението на сектора. А тук е, наблюдаваме известен застой. Е, през 2007 година бе направена реформа в сектора на плодовете и зеленчуците, като целта беше да се преодолеят съществуващите тогава проблеми, да се окаже помощ чрез пазарните организации на производителите. Но в резултат на настъпилата след това криза, тези мерки не се оказаха така ефективни, както се надявахме. Някои оперативни програми като че ли не допринесаха почти нищо за увеличаване на търговската стойност на селско-стопанските произведения, нито пък за увеличаване на приходите на производителите. които често се оказват в трудно положение, особено малките производители. Тоест има редица въпроси, които трябва да се разгледат. Необходима е по-добра организация, Необходимо е също така да се отчита да се отчитат условията, при които действат малките производители, които не са организирани в професионални организации, които имат нужда от много по-енергична подкрепа за реализиране на своята продукция на пазара. Необходимо е да имаме ясно дефинирани цели, за да можем да бъдем обективни, като когато оценяваме постигнатото и а, да сме сигурни, че имаме много ясно дефинирани стратегически цели, за да можем да повишим конкурентоспособността на сектора плодове и зеленчуци, за да може да има добре структурирана система – Нещо, което ще бъде от полза за целия сектор и ще доведе до по-голяма пазарна стабилност. В миналото също е имало партньорства. Бяха направени усилия е, за да се дефинират е, целите, но националните и регионални програми трябва да бъдат в синхрон и са необходими също така стратегически цели на европейско равнище. Трябва да стигнем до хората на място и техните организации трябва да работят в синхрон, в синхрон с националните и регионални а, програми и цели. Затова е, са необходими структури, необходимо е, необходими са съвместни усилия. Трябва да се намали бюрокрацията, която излишно натоварва производителите. Затова е нужна и подкрепата на националните и регионални органи на властта, за да се подобрят условията, в които тези производители работят. Благодаря, госп... Много благодаря, господин председател. Много отказаното, което исках аз да кажа, <laughs> вече е казано от другите оратори, така че и искам да се присъединя към казаното и от докладчика господин Мело за трудностите, изпитвани от е, сектора. Виждаме как реформата, която сме предприели в е, момента, няма кой знае колко интервенционни механизми, предвидени за сектора на плодовете и зеленчуците. Вече казахме, вече посочиха колегите, че има нужда от подкрепа, от стимули за опетата, за организациите на производителите в този сектор. И аз бих искал също така да се присъединя към казаното от колегите относно това, че ни трябват усъвременени данни. Не може през 2014 година да боравим с данни от 2008-10. Та просто няма да ни даде реална представа за трудностите, през които преминава в момента сектора липсата, както каза госпожа Делае, преди малко липсата на сдружение на производителите прави пазара, прави този пазарен сектор изключително уязвим. По повод на държавното финансиране – то отива предимно в най-големите сдружения на производителите. Тоест има смисъл от тяхното съществуване. Вярно е, и аз съм също на мнение, че тези опета трябва да са във връзки едни с други. Но искам да задам сега въпрос към, на комисията за това как можем да направим тези сдружения на производителите по-привлекателни. Как можем да увеличим добавената търговска стойност на продуктите, които те предлагат по въпроса за превенциите и управлението на кризи и тук има още какво да се направи, още какво да получим като предложение от комисията, тъй като за момента няма такива предложения, особено по въпроса за стабилизиране на колебанията в цените. И накрая смятам, че Опростяването. Опростяването ще бъде един от най-добрият ни съюзник. Административното бреме е една от най- едно от най-големите затруднения, които изпитват селските стопани. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е още нов, така да се каже но още на първа страница намираме данни, които не можем да премълчим. А именно пише, че в а, периода, който ни занимава, европейското производство на плодове и зеленчуци пада периодът 2007-2010 година все пак бе време, в което потребителската способност на европейците все още бе голяма. Така че жалко е, че не са харчени пари за тези толкова полезни и здравословни хранителни продукти, като плодовете и зеленчуците. От друга пък страна са загубени и външни пазари за тези европейски продукти. Тоест, смятам, че това трябва да бъдат двата приоритета, по които да работим. Това първо. Второ, докладът показва, че Политиката от 2007 година всъщност не предизвика кой знае колко промени на пазара, които бяха организирани, си продължиха да са така, другите не се организираха. Тоест не успяхме да се справим с много от проблемите, които си бяхме поставили да разрешим. Кризата не е нещо, което се случва изведнъж и нито пък се разрешава изведнъж. За да бъде разрешена кризата, не трябва да се разписват директиви с червени или зелени фулмастри, а да се работи по един и същи начин дълго и продължително време, докато се получат резултати. И така, разпространението на практиката да се сформират сдружения на производителите, както и желанието да се облегчи тяхното административно бреме и оперативният им капацитет са определено правилна стъпка в тази посока. От година вече ревизираме общата сускостопанска политика, реформираме последната реформа, така да се каже, но за съжаление все още няма конкретни предложения, които да се прилагат по места и да дават резултат. Благодаря. Пан Европе. Аз запрошам. Благодаря. Господин Ропе има думата. Iš tikrųjų labai ačiū pranešėjui už pranešimą. Manau, kad klausimas pakankamai įdomus. Много благодаря. Аз искам да започна с благодарности към докладчика и да отбележа, че въпросът е наистина много интересен. Фактът, че от 2007 година, когато всъщност започна реформата на ОСП, фактът, че положението си остана непроменено, може би следва да ни е, покаже, че действието ни не е дало толкова, не е дало изобщо желаният резултат. 40% от производителите са, уча, участват в тези сдружения. Това обаче съвсем не се отнася за Литва. Искам да се запитаме сега всички за това какво може да е причината за това. Защо хората не се сдружават? Може би защото смятат, че въпросите дружения не си заслужават, нямат смисъл. Това може да е едната възможност. От друга страна, ако попитаме тези, които вече са сдружени, имат ли нови кандидати, имат ли нови попълнения, отговорът е също така отрицателен. Тоест, може би ако финансираме някое сдружение, то трябва да го финансираме и по критерии, доколко това сдружение е привлекателно за нови членове. Големите сдружения не приемат нови членове, малките сдружения пък нямат, кой знае колко възможност за действие. Тези, които вече оперират на пазара, желая той да остане такъв, за да могат да запазят позицията, която са си извоювали проблемът съществува с други думи, така че не е лошо да се заемем с него и да положим усилия да е, разберем причините, поради които няма интерес към сдружаване. Защо няма нови попълнения в тези сдружения на производителите? Това трябва да е въпросът, чийто отговор да потърсим. След, след това пък ще преминем към изготвянето на конкретни стъпки, за да създадем интерес, да породим желание за сдружаване. Без разбира се да забравяме особеностите на конкретните държави членки. Има различни, различен вид климат, различни нужди за опазване на околната среда. Благодаря. Господин Дорфман. Да. Що се отнася до отрицателните усещания, които бяха споделени тук, аз не съм съгласен с тях. Тези организации на производителите са доброволни е, и това се отнася и в сектора на плодовете и зеленчуците. Тяхна отговорност е да приемат дадено предложение или не. През последните години ние постигнахме напредък в тази област. Трябва да видим какво се е случило. Защо се е случило всичко това? Защото не са проработили инструментите, защото не е било достатъчно законодателството или има други някои причини в някои от държавите членов, членки и регионите. Може би това въобще не е предвидено в тяхната а, култура. 50% от ябълките, които се произвеждат в е, Европейския съюз, са в 1500 за стойност 1500 милиарда. И някои от тези организации имат доста силни позиции, дори в сравнение с големи вериги супермаркети. Това е благодарение на помощта, която са получили. Но а, тези организации на производителите а, трябва да предлагат а, на пазара а, продукция, а не да я изместват от пазара. Организациите осигуряват плодове и зеленчуци на големите вериги магазини в Европейския съюз. И така аз съм против да се занижават изискванията що се отнася до достъпа, считам, че всички трябва да имат достъп. Трябва да имаме високи критерии в това отношение. Трябва да се поставят въпроси там, където има проблеми. Само половината от производителите са включени и трябва да се запитаме защо е имало проблеми с тези организации на производителите. Благодаря. Госпожа Данджила. Благодаря ви, господин председателю. Както спомена господин Мело, този доклад се базира на информация, предоставена от държавите членки относно изпълнението на схемата за плодове и зеленчуци на тяхна територия. Това е информация взета най-вече от годишните отчети. Както виждаме, реформата в ОСП няма да промени съществено сектора на плодовете и зеленчуците в Европейския съюз. Подкрепата на Европейския съюз продължава да се осигурява на организациите на производителите само чрез оперативни програми с две важни изключения. Сдружения на организациите на производителите, които могат да създават оперативен фонд с финансови вноски от членуващите в тях организации на производителите и с финансовата помощ на Европейския съюз. И на второ място инструменти за управление на кризи. Читам, че е правилно да се поставя акцент върху организациите на производителите, тъй като те имат повече възможности да водят преговори, имат по-силни позиции, по-силен глас. Същевременно не бива да подценяваме държавите, където не са организирани производителите трябва да има равно третиране на държавите членки, в които има силни организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и унези държави членки, в които няма нужното ниво на организация на производителите. Това, което ни искаме е този доклад да набляга само върху положението в определени държави членки, вместо да застъпва ситуацията в целия Европейски съюз. Благодаря. Господин Декастро има думата. Благодаря. Искам съвсем накратко да подчертая това, което беше казано от господин Мело преди малко. Тук става дума за инструмент, който е сред малкото инструменти на политиката в сектора на селското стопанство в Европейския съюз, който е насочен към подпомагане на организациите на производителите особено на по-малките. Казвам го, защото знаем, че секторът е доста раздробен. Има множество древни производители произ... и тъй като става дума за бързо развалище се продукти, добре е, е да се работи чрез е, кооперации и сдружения на производителите, за да може да се достигне по-бързо до пазарите, тъй като те са по-добре организирани. Имахме доста кризи на пазара поради липсата на гъвкавост, е, с която разполагат на организациите на производителите след реорганизацията им през 2007. Също руското ембарго може би ще да бъде в полза на организациите на производителите, но това, което се случи, че мерките за справяне с кризи на пазара нараснаха. Ние насърчихме някои от организациите да отеглят своя продукция от пазара, Ние считаме, че инициативата като цяло е полезна и трябва да използваме положителните и страни. Вместо да наблягаме единствено на реформите, които могат да се окажат и вредни в някои отношения. Благодаря ви. Госпожа Пети има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на господин Мело за неговия принос за изготвянето на доклада. Той ясно очерта всички проблеми, пред които са изправени държавите членки. Лично аз очаквам Европейската комисия да даде пояснения по въпросите, повдигнати от докладчика. Това са и мои въпроси. Ние искаме да се намери някакво решение за древните производители, само 43 са организациите на производителите в държавите членки и това е информация, която следва да буди безпокойство. Ниска степен на организация означава, че не всички мерки са довели до постигането на резултати. Комисията, може би, трябва да помисли да се преразгледа програмата, за да се предоставят мерки за подпомагане на по-добрата организация на производителите и да се, окаже, да се окаже подкрепа на организациите на производителите за по-добър достъп до пазарите. Благодаря ви. Господин Ферон. Благодаря, господин председател. По този доклад можем да попитаме Молдова дали иска да купи още плодове и зеленчуци от нас. Режимът за плодовете и е, зеленчуците, прият през 2007 година, обрича на вечни кризи този сектор. И тези организации на производителите не могат да направят нищо срещу нелоялната конкуренция, още е по-лошо социалният дъмпинг между държавите членки на Европейския съюз има изключително вредно въздействие върху този сектор, въпреки че този въпрос не се посочва изобщо. Този вътрешно европейски дъмпинг води до неравновесие, тъй като големите мрежи могат да оказват натиск за намаляване на цените надолу. За френските производители които имат три пъти а, повече възможности за маневриране, отколкото колегите им от Италия, Испания и други части на Европа. И въпреки това, за тях това положение е нетърпимо. Благодаря ви, господин Буда. Благодаря, господин председател. А благодаря на докладчика но искам и аз да отправя критики към Европейската комисия. Искам много ясно да кажа. Защо трябва да работим без необходимите данни? Несъмнено трябва да има по-нови данни, отколкото нези пред 2010 година. Не можем да работим с данни от 2010. Комисията трябва да се да бъде загрижена не само за търсене на альтернативни пазари, в резултат от руското ембарго. Съществува и целият проблем за пазара на мляко. Комисията трябва да търси решения. Нуждаем се от повече сдружения на производителите. Не можем да принудим селскостопанските производители да създават а, свои сдружения, но можем да им осигурим стимули можем да помогнем за подобряване на работата на сдруженията. И това се отнася и за малките, и за големите производители. Те трябва да могат да преодолеят кризата, причинена от Русия, и също така да се организират по-добре. Малките производители трябва да може да използват примерно съвместно селкостопанската техника, да се обединяват, за да могат да противостоят на натиска от супермаркетите. Комисията трябва да седне и сериозно да помисли по тези въпроси. А, а сега господин Себастиен, имате думата. Искам да поздравя господин Мело за добре свършената работа най-напред. Първото, което искам да подчертая и аз, са данните. Данните са малко от устарели вече. И аз самият мога да дам собствения примерът на моята собствена област, където има такива опт та и целта е именно да защитават производителите, потребителите и след това да правят инвестиции в подобрения. Но и най-добре организираните сдружения на производителите имат проблем, когато започват конкуренция с внос от трети държави членки. Така че не е чак толкова важно как и са организирани опетата, а какви норми прилагаме към вноса от трети държави, особено ако тези трети държави няма защо да спазват стриктните правила, които ние трябва да спазваме. Тоест, смятам, че не сдруженията на производителите са проблема, а конкуренцията, пред която те са изправени. Благодаря. Пожар послухавам Госпожа Гарсия. Благодаря, госпожа Анкаси. Много благодаря, господин председател. Аз мятам, че в предложението на комисията има няколко идеи, които всъщност са от миналата година и не за първи път се лансират. Трябва обаче да признаем, че Европейската комисия очевидно признава грешките в управлението на пазарните кризи, както и управлението на оперативните фондове към сектора на плодовете и зеленчуците. Именно тези проблеми трябва да разрешим за в бъдеще. Ние съветът и парламента по предложение на комисията господин Мело чудесно познава положението и различията в това положение от една държава във Франция, Португалия и Италия вече показаха в съвета колко компетентно познават е, проблемите и какви добри решения са в състояние, в състояние да предложат. например, подпомагането на оттеглянето на някои от произведените количества, това би било една от мерките, взаимните, взаимно подпомагащите дружества, с други думи, актуализиране на вече действащото законодателство за сегашната организация на пазара, като, например, създаването на европейска на Европейска служба за наблюдение и статистически изчисления. Докато не знаем какво произвеждаме, какво се търси и на какви цени, то тогава няма да имаме надежна база за сравнение. Същото се отнася и за хранителната верига винаги има нужда от сравнение на статистически данни, особено в областта на ценообразуването. И накрая смятам, че новият механизъм за управление на тежки кризи. Това бихме, на това бихме могли да наблегнем, тъй като става дума за използване на средства в случай, че държави членки, няколко държави членки изпитват дълбока криза за пласиране на един и същ продукт. То тогава кризата наистина може да се укачестви като тежка и именно в този смисъл едно финансово подпомагане би се оказало изключително важно и би привлякло за участие в организациите на производителите нови членове. Производителите не винаги са наясно с това дали има облаги или не участието им в ОП. По този начин бихме им показали точно обратното, че има смисъл от сдружение не само в времена на печалби и е, успех, а и в кризисни моменти. Поздравления господин е, Мело. Надяваме се, че новото предложение, което ще постъпи от комисията, ще вземе преди всички ваши предложения. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на господин директорът, господин Колте. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата и в самото начало искам да кажа, че приветствам този доклад по собствена инициатива. Очаквам да работя с вашата комисия по тази много важна тема. Дейност, породена от нашия доклад от месец март. Може би да поставя в контекст нашия доклад, който и също така да очертая три важни предизвикателства пред сектора, споменати и от депутатите, които говориха днес след обед. Първо, намаляващото потребление на плодове и зеленчуци в Европейския съюз. Второ, нуждата от по-голяма конкурентоспособност на производителите, за да могат да се конкурират успешно с производителите от трети страни, но също така, както и мнозина споменаха днес, за да укрепят собствените си позиции и да оцелеят. И трето, как да управляваме кризите в сектора на плодовете и зеленчуците, който е много различен от другите пазарни сектори, защото продуктите са нетрайни, а пазарите не са еластични. И това са факти, които са факти те на реалността. Дори Европейската комисия не може да ги провери, промени. Начина по който управляваме тези пазари е много различен, примерно от пазаря на зърнени продукти, на говеждо месо или на други подобни селскостопански продукти. Тук е необходим различен подход. Това винаги е било пазар, който, ако мога да кажа така, е бил много открит, либерален. Разбира се, имаме пред организациите на производителите, не само границите. От доклада от месец март личи, че ние сме доста разочаровани от организациите, е, но на производителите. Но фактите говорят сами. През 2007 37% от производителите са организирани в организации. През 2010 година те са 43%. За 3 години това е някакъв напредък, но бавен напредък, не е достатъчен. И а, е, тук се спомена, че цифрите са стари, че числата са стари. Сигурен съм, че са на лице цифрите за 2011 и скоро ще имаме и числата за 2012. А, а, разчитаме обаче да получим тези данни от страните членки. А, е, значи, комисията не разполага с тези данни и винаги те идват с известно закъснение. Значи има известен напредък, но той не е достатъчен. Остават много нерешени проблеми. Ако погледнете числата, има огромни разлики между страните членки. Има страни членки, като примерно страната, от която аз съм, където почти 100% от производителите в Холандия са организирани в свои сдружения и организации. Другаде броя на организациите почти нула, броя на организираните производители почти нула. И това е тревожно. Именно за това беше подготвен този доклад, именно за това обсъждаме този въпрос с вас и с страните членки, за да видим какво може да се направи, състоянието на нещата да се подобри. Две неща могат да се споменат. Комисарят Хоган вече пое ангажимент да направи преглед на възможностите за упростяване в сектора. Това първо. Второ, комисията е поела задължението да проведе реформи в целия сектор на плодове и зеленчуци най-късно до 2018. А значи работата по тези две насоки вече е започнала необходима е основна реформа, т.е. променяне на някои от основните законодателни актове. Поели сме ангажимент да представим предложенията най-късно до 2018, а по възможност по-рано. Докладът на господин Мело е много ценен принос е, към този процес. Сега е, ще отговоря на някои от въпросите съвсем накратко какво може да се направи, за да се промени сегашното неудовлетворително състояние на нещата, липсата на организация на производителите в много страни членки. Какво правим? Субсидираме 4,1% от стойността на продукцията, която се реализира на пазара. Значи, ако купувате стока в Европейският съюз, 4,1% се финансират от Европейският съюз. Това е много а, привлекателно, защото ако сте член на производител, организация на производителите, ще получите публично финансиране. Но, както много от вас подчертаха, това не е достатъчно. Тогава защо а, не се а, възползват производителите от тази възможност в по-голяма степен. Както бе посочено, до голяма степен това е културно, исторически, национален въпрос, който е много трудно да бъде променен, мислене, което е трудно да бъде променено от Бруксел. Сигурни сме, че с времето нещата ще се подобрят, но това ще бъде един дълъг процес наред с помощта, която дава на страните членки Европейския съюз за допълване на приходите, а говорим и за допълнителна помощ за стимулиране на създаването на организации на производителите, но сигурно има нужда и от нещо друго. На европейско равнище да се опитваме да подобрим обмена на информация, за да могат организациите на производителите от страните, където те са добре организирани, да говорят с производителите от други страни, където положението е различно. Да обменят опит. И накрая, много важен елемент от този дебат, разбира се, е всичко да се опрости. Много от вас го посочиха. По-прост трябва да бъде механизма за създаване на сдружение на производителите. Това е всичко, което ще кажа в края на тази дискусия, господин председател. Приветствам доклада по собствена инициатива. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря. Сега иска ми се да дам думата на господин докладчика. Но господин комисаря вече чака а, и затова моля бъдете колкото може по-кратък. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Наистина, вече го казах в началото, главното ми намерение е да изслушам мненията на колегите. Записах си внимателно това, какво, което казаха те и ще използвам записките си, когато започна работа по предложението си. Е, на едно и също мнение сме по диагнозата. Съгласни сме, че нещо трябва да се направи, за да се подобри, да се поощри участието на производителите в сдружение или пък създаването на нови такива сдружения. И аз съм съгласен с казаното от господин Дорфман, че това не е само въпрос свързан с традициите на различните държави членки или с положението, в което те се намират. Когато започнахме този режим на работа, много от производителите бяха вече е, сдружени, други започнаха от нулата. Така че няма защо да смятаме, че след като стартираха от различни позиции, сега са финиширали на, е, в едно, по едно и също време и по един и същи начин. В някои държави има такива опета, били са създадени, но не са дали желание, не са дали желаният резултат. Няма ли са достатъчно правомощия за работа и за управленски решения? Важно е, разбира се, и самите производители да виждат опетата като нещо привлекателно, изгодно и интересно. Никой не би се сдружил, не би станал част от организация, ако не вижда реалната полза от това. И ние като законодатели, Европейският парламент и Европейската комисия трябва да съумеем да докажем на производителите, че има смисъл от работа, от разгръщане на производствена дейност в именно този сектор и от сдружение, защото заедно се постигат повече неща, отколкото по-отделно. Сега трябва да подложим ситуацията на а, анализ, за да видим кое дава резултат и кое не дава резултат. Така че в крайна сметка механизмът, сдруженията, които в крайна сметка се учредят, да бъдат действащи. В някои държави има крупни съскостопански ферми, големи имения, в други собствеността е по-скоро раздробена. Така че трябва да има рецепта за всеки го по-отделно. В Испания, например, има опета, които са изключително компетентни, разбират се от работата, ефикасни са. Давам пример с Испания. Испания е в Южна Европа. В Северна Европа може да има също такива ефикасни организации или пък не чак толкова. И на север и на юг има и добри и лоши. Благодаря. Мисля, че било wyjątkoво dużo czasu на тази дискусия. Много благодаря. Това бе краят на нашата дискусия. Дълга и уморителна се оказа тя. Всички имахме достатъчно време и за щастие приключихме точно на време, за да поздравим с добре дошъл комисарят, който е вече тук в сградата на парламента. Otwieram wyjątkowo część naszego posiedzenia Komisji Rolnictwa. А сега откривам това извънредна част на нашето заседание. С голямо удоволствие казвам добре дошъл в нашата комисия, новият е, комисар за е, земеделието и развитие на земеделските развития, господин Фил Хоган. Той за първи път е тук, откак беше утвърден на поста си и след изслушването, което проведахме на 2 октомври. Разбира се, комисара не е сам, тук има редица служители на Европейската комисия. Добре дошли на всички от неговия екип. Господин комисар, от последното на ни среща, когато изслушахме е, вашето изказване и се опитахме да видим дали вие отговаряте на изискванията. А, сега вече започваме нашата съвместна работа. Ще се опитаме заедно да решим задачите, които стъдат пред нас и е, политическите предизвикателства. Е, знаете, че европейските селско селско-стопански производители очакват от нас много. Няма да предогаждам дебата ще дам възможност на колегите да ви зададат въпроси, които се отнасят до различни елементи от вашия портфейл. Това вероятно ще включи позовавания на различни теми, а включително ще, ще ви пита сигурно за вашите виждания за бъдещето. Намираме се в началото на нов етап на общата селско-стопанска политика – а, бих искал накратко да набележа някои въпроси, на които говорих вчера на срещата между председателите на парламентарни комисии и колегиума на комисарите. Повдигнах, например, въпроса за недостатъчното място което се отделя в списъка на приоритетите за бъдещата политика на Европейската комисия на земеделието. Може би това се дължи на трудностите, пред които сме изправени. Трудностите в прилагането на новата обща селско-стопанска политика. Повдигнах въпроси такива като примерно зеленото селско стопанство, упростяването на процедурите и правилата. Въпроси, които вълнуват всички нас, всички селкостопански производители. Очакваме, следователно, какво ще предприеме Европейската комисия по този въпрос. Говорих за кризата, говорих за ембаргото от страна на Русия, което засяга редица сектори на селското стопанство и в много страни членки. Най-засегнатите сектори това са млекопроизводството, производството на плодове зеленчуци в Холандия, в Полша и другаде. Но това засяга всички страни членки, защото имаме единен вътрешен пазар. Говорих също така за преговорите, свързани с преговорите по трансатлантическото търговско инвестиционно партньорство, защото този въпрос много силно засяга нашите производители. Искам да повторя факта, че както обичайно ние ще подкрепяме вашите усилия. Ще се опитваме да ви помогнем да изпълните задачите си за да можем заедно да бъдем в помощ на европейските производители а, и изпълнението на задачите на общата селско-стопанска политика. Давам ви думата, господин комисар. Благодаря, господин председател. Както преди два месеца казах, Европейската комисия е твърдо ангажирана да работи заедно с Европейския парламент. Искаме да имаме силно сътрудничество с вашата парламентарна комисия, да провеждаме регулярни срещи, да използваме всички възможности, за да разглеждаме развитието на политиката. Селското стопанство и развитието на селските райони са част от инвестиционните приоритети, които са в основата на новата комисия. Вече започнах работа с заместник председателя Катейнен. Като стратегически сектор, селското стопанство може да допринесе за новият економически дневен ред. Трябва да припомня някои цифри. 25 милиона фермери, 50% от територията на Съюза са ферми, 70% е заетостта в селското стопанство, 3,1% от добавената стойност на Европейския съюз. 41 милиона работни места се създават в селските райони. Развитието на селското стопанство и на хранително-вкусовия сектор е нараснал с 70% през последните 5 години. Това е най-бързият бързото увеличение на износа. Има връзки с други сектори, свързани с торовете, научно-изследователската и развойна дейност. Прилагането на новата ОСП дава нови възможности да се допринесе за растежа работните места, да се подобри ориентацията на пазара, новата политика в областта на селските райони, ще допринесе за развитието на тези райони и ще помогне ново създаващи се фирми. Фермерите ще имат по-добър достъп до знания за подобряване на производителността за да използваме в пълна степен възможностите на селското стопанство, що се отнася до растеж работни места и инвестиции. Комисията работи за подобряване на достъпа до финансиране на фермерите, особено на младите фермери, които започват своята кариера в селското стопанство. Работим заедно с Европейската инвестиционна банка в това отношение. Фермерите са важни за бъдещето на европейското земеделие и за работните места, инвестициите е, на Европейския съюз. Както знаете, за първ път от 50 години история на ОСП, първият стълб е, е конкретен инструмент в подкрепа на малките фермери и тя е задължителна за държавите членки. Има 25% през първите 5 години, като допълнителни средства, които се осигуряват от държавите членки. Има също подпомагане на малки, на, на фермери, които млади фермери, които искат да създадат предприятия, подпомагат се също дейности, свързани с обучението и сътрудничеството. И така, въвеждането в практика на знанията може да се съчетае с приоритетите за устойчиво земеделие. Ние искаме земеделието да остане атрактивно на възможност за кариера на младите хора. Държавите членки търсят нови инструменти, за да могат да привлекат допълнителни средства за селското стопанство и да достигнат до повече бенефициенти. Аз споменах Европейското инвестиционно партньорство, инновационно партньорство. Целта е да се подобри достъпа до знание на селските стопани. Това са само някои от инструментите, които ще прилагаме, за да имаме развитие на едно базирано на познанията селско стопанство. Ние трябва да можем да изхранваме повече хора по устойчив начин за околната среда научно-изследователската и развойна дейност може да ни помогне да постигнем а, някои от тези цели, да преодолеем тези предизвикателства. Намаляването на бюрокрацията е един от основните ми приоритети за 2015 година, защото то пречи за постигането на резултати. Селското стопанство има възможности за създаване на работни места в селските райони, затова аз се ангажирах в рамките на една година да намалим ефективно бюрокрацията и да бъдем прагматични, гъвкави в подхода, който ще следваме. Опростяването няма да се случи за една нощ, няма да се случи в определен момент, то ще бъде един непрекъснат поток от древни стъпки, които ще улесняват живота на фермерите. За прилагането на тези мерки ние ще положим усилия, за да може селското стопанство да стане по-конкурентоспособно и печелившо. Действията ни трябва да се ръководят със следните принципи. Първо, тъй като ние се насочваме към фермерите и селските общности, ние не трябва да сменяме правилата твърде често. Трябва да има предсказуемост, трябва да има стабилност за бенефициентите и за националните органи. Това също е, е изисква се упростяване и намаляване на бюрократичната тежест. Трябва да видим какви са промените, които могат да се реализират. Това трябва добре да се обмисли, за да има предсказуемост за фермерите. Ние всички трябва да се ангажираме с националните, регионални а, власти, с заинтересованите страни, с фермерите, тъй като те могат да съдят а, за прилагането на място на мерките по ОСП. Ние ще изслушваме техните мнения и предложения в областта на упростяването. Затова аз ви насърчавам да се ангажирате с разговори с вашите избиратели и да събирате техни предложения за подобряване на ситуацията. Затова аз искам да ви приканя да се присъедините към мен в този процес, да работим заедно, фермерите, държавите членки, евродепутатите, Европейската комисия, за да можем да постигнем целите, които сме се заложили за 2015 година. На 15 декември ще има съвет, който ще разгледа тези въпроси. Относно процеса на извършване на аналитичен преглед ние искаме да видим кои от са нещата, които трябва да се разискват на европейско ниво и кои да бъдат оставени на държавите членки. Ние ще държим на предложенията от ваша страна от държавите членки да видим къде могат да бъдат упростени правилата през следващите месеци и години. Всяко предложение, което се прави, трябва да води до упростяване и това да се отрази на законодателния процес. Има множество регламенти на 200, които ще бъдат преразгледани. Те са свързани с общата организация на пазара и това ще улесни значително нещата в хранително-вкусовия сектор. Новия режим на преки плащания. Разбира се, аз ще следвам поетите от предходния комисар ангажименти в това отношение. Считам обаче, че не трябва да спираме до тук, трябва да използваме възможностите а, да упростим правилата и на други режими, а, свързани с преките плащания, така както а, беше демократично договорено с а, вас по време на преразглеждането на политиката. На следващо място за географските означения. Те водят до повече приходи за производителите и аз искам правилата, които се прилагат, е, да бъдат ефективни и а, максимално упростени. По този начин ние ще можем да доведем а, до а, значителни подобрения за фермерите и намаляване на административната тежа за тях и за държавите членки. Относно състоянието на пазара, аз а, се вслушах в вашите изразените от вас безпокойства разбирам, че има влушаване на пазара в сектора на млекопроизводството, което засяга производителите на мляко и млечни е, изделия. Необходими са допълнителни мерки за пазара, да има помощ за частно складиране от 1 януаря 2015. Това е важно, за да се гарантира сигурността, която да, да има една мрежа е, за защита на фермерите. Приехме също и целови мерки за подкрепа на млекопроизводителите, за да може да се преодолеят последиците от забраната. Ситуацията, за сег... която беше постигната в резултат от руското ембарго, засяга фермерите и ние трябва да сме много бдителни Става дума за важни геополитически аспекти за европейското земеделие. Пазара на нектарини също трябва да се има предвид. Ние също осигурихме бюджет, за да се стимулира намирането на нови пазари за тези продукти. бяха изтеглени от пазара 352 тона. Имаше адаптиране на някои е, разпоредби, свързани с е, плодовете и зеленчуците. Бяха изтеглени от пазара по тази схема доста е, количества. Когато сравняваме септември 2014, септември 2013, близо с 25 милиона евро се е увеличил износ. Това показва, че Европейския съюз има капацитета да се адаптира към новия геополитически контекст и да намери нови пазари за своята продукция. Световното търсене е основен двигател за развитието на земеделието в селското стопанство. Това е свързано с стратегията ни за отваряне на пазарите при гарантиране на подходяща защита на високостойностите европейски продукти по света. Ние проявяваме интерес към договарените в момента търговски споразумения, включително ТИТИП. Ние ще работим за предоставяне на световните пазари на висококачествена продукция на Европейския съюз и да не пожертваме на ултара на търговските преговори бъдещето на селското стопанство в Европа. Разбирам, че съществуват проблеми в хранителната верига бързото та концентрация а, на търговски а, обекти и на производство преработвателни а, предприятия създават дисбаланси. Те трябва да бъдат преодоляни. Трябва да се подобри разпределението по веригата на хранителни доставки. Искам да повторя това, което казах миналия път, когато бях тук, че ще имам предвид всички опции, включително законодателни предложения, които а, са реалистични, за да се справим с проблемите по хранителната верига. До сега сме получили 116 от очакваните 118 програми. Бяха изпратени писма до държавите членки и техните управляващи органи. Тези програми се очаква да бъдат прияти скоро. До края на годината се очаква да бъдат прияти 18, 13, 15. Ще бъдат готови за приемане. Преди края на март 2015 ще се приеме и процедурата за прехвърляне, кериова. Трябва да имаме предвид, че късното приемане на многодишната финансова рамка и на регламента за развитие на селските райони оказа влияние върху държавите членки да представят програми за 2014. Повечето от тях бяха представени през втората половина на стоящата година. Уважаеми депутати, аз направих отсбор на програмата ми за опростяване и за стабилизиране за създаване на възможности на световните пазари за европейските производители, за прилагането на различни програми в Европейския съюз и за справяне с проблемите в хранителната верига. Очаквам вашата активна подкрепа и ангажираност, за да се направи важен принос за общите ни цели за създаване на работни места и за растеж в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Bardzo dziękuję panie komisarzu. Przechodzimy do wymiany poglądów. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще преминем към размяна на мнения с координаторите, които ще имат първо думата. Съжалявам, че няма да разполагаме с много време. Координаторите получават по две минути. След това ще дадем думата отново на комисария, след което останалите депутати ще разполагат с по една минута. Съжалявам, но такова е положението. Господин Дес, имате думата. Благодаря ви много, господин председателю. Благодаря ви, господин комисар, за това, че бяхте тук днес след обед. Вие бяхте вече на заседание на Комисията по бюджетен контрол, но показвате, че и тази комисия е важна за вас. Не очакваме да продължим да работим с вас заедно през следващите 5 години. Първо, как ще се прилага на практика реформата. Вие казахте, че е, има известни рискове тези реформи в селското стопанство да не се приложат е, както трябва. Например, е, списъкът на екологичните приоритетни зони в европейски член... държавите членки не могат да бъдат проверени това е по втория стълб. Разбира се, аз не мога да опиша всички случаи, които биха могли да възникнали, но генералният директор каза, че също има известни безпокойства в това отношение. Затова въпросът ми към вас, господин комисар, е какво смятате да направите, за да не се допусне това бреме да остане в едните години държавите членки да бъдат изправени пред същите проблеми, които изпитват тази година и които са изпитвали в предходните години. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте кратък. Господин Декастро. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Радвам се, че сте тук в е, официалното ви качество на комисар. Очевидно, вие знаете, че ние имаме високи очаквания към вас. Радвам се, че искате да подпомогнете младите хора да се осигури подходяща подкрепа, че искате да намалите бюрокрацията, че сте за упростяването. Всичко това са много добри новини за нас. Реформата в ОСП в предходния мандат всъщност създаде повече бюрократични пречки, а не ги намали. Това ни безпокои. Безпокои ни също а, и възможността да се провалим, що се отнася до зелените или екологичните мерки. И квотата да ни бъде 7-8%. Не искаме този грининг да се прилага както трябва, но не бихме искали също времено с това да загубим 2 милиона за подпомагане. Състоянието в млекопроизводството е обезпокоителен. Ситуацията най-вероятно ще се влуши в едните седмици и това води до кризи в много държави членки ние трябва да намерим възможности за меко приземяване в сектора на млекопроизводството. За сега не сме направили чак толкова. Искаме да чуем някои нови идеи, да разберем какви нови инструменти се предвиждат, за да се справим с тези колебания на пазара. Те са основния проблем в сектора на млекопроизводството. <clears throat> Да, има много проблеми, но има и някои положителни данни, някои положителни развития. Така че ние като комисия искаме да се предприемат действия заедно с вас, за да се постигнат максимално бързи резултати. Господин Никълсън. Благодаря ви, господин комисар. Добре е дошъл. Съгласен съм с Паула и Алберта за зелените мерки. Ако вие не отговаряте за тях, тогава Сметната палата ще го направи, а те не разполагат всички, с всички данни, свързани с развитието на селското стопанство. Ние не искаме а, този проблем да се разрешава през 2016 или 2017, а през 2015 година. Според мен един от основните големи проблеми пред селското стопанство в е, Европейския съюз е, е свързан с кризата в млекопроизводството и трябва да видим защо се случи. Един от основните проблеми, който имаме, господин комисар, и вие имате възможност е, да окажете помощ и да обмислите цената на интервенцията. Вие разполагате с тази възможност. За сега нещата са доста нереалистични. И така при разглеждането на цената на намесата или интервенцията е важно за пазара. Комисията заяви по-рано, че няма да бъде допусната дълга криза в млекопроизводството. Моля да не изпадате в капана, както го направиха предходни комисари, считайки, че всичко ще се разреши до следващата пролет. Някои ни казват, може да бъде есента на следващата година, но аз ви казвам, че млекопроизводителите ще фалират, ще бъдат притиснати до стената преди следващата есен, така че нещо трябва да се направи в този процес и то скоро. Приветствам казаното от вас, че ще работите с банките. Те имат да играят изключително важна роля, защото ще дават е, възможности на фермерите. Друг проблем, който искам да спомена, са големите търговски вериги. Благодаря ви. Благодаря, господин Роде. Благодаря господин Роде. Благодаря за отговорите на моето писмо за забавянето на въвеждането на земед... зеленото земеделие. Това беше отговор, който очаквах, а тъй като вие сте задължени от взетите решения. Но искам да кажа нещо лично. Надявам се, че вие като нов комисар знаете какво се надяваме ние всички. В лични разговори след последното изслушване вече казвах на всички колко сме късметли, че господин Хоган е наш комисар. Защо? Защото имаме нужда от разлик, промяна в подхода към земеделието в Европа. И трябва да кажа, че тук съм малко разочарован от вашето писмо. Защото това е отговор, който ми дава системата, а не един политик. Не господин Хоган и не отговор за фермерите. Това е писмо, което казва, дайте да се придържаме към сценария. По този начин ще създадем едно бюрократично чудовище за въвеждане на земедел, зелено земеделие и ще имаме, ще станем свидетели на неравномерно прилагане на законите в Европейския съюз. Затова искам да се обърна към вас и да ви помоля. Ако не искате да забавите прилагането на част от ОСП, моля да правете всичко невъзможно, за да няма подобно неравномерно прилагане на законните. Дайте ни точен разговор, отговор, ако не може да го дадете днес, надявам се да ни го дадете в най-скоро време. Госпожа Сенра. Обригада, президенте. Е, Много благодаря, госпожо председател. Ще задам въпрос. Господин комисар, вие склонен ли сте да прегледате стратегиите, с които разполагаме, за да имаме нов начин на регулиране на пазарите? Ясно е, че проблемът в млекопроизводството идва не само от руското ембарго, свързани с изоставянето на квотите и за това всъщност производството е свръх голямо сега. Ja, Herr Kommissar, äh, Sie haben jetzt hier warme Worte gesagt, aber... Господин комисар, вие ни, чухме от вас така големи думи във всички посоки, но как ще помогнете на земеделците. Какво всичко това значи за отделният селскостопански производител? Какво всъщност конкретно възнамерявате да направите? А, струва ми се, а, че мнозина искат а, да се отървем от а, така нареченото зелено земеделие по пътя на опростяването. Т.е. ще се отървем от него през задния вход. А аз трябва да кажа, че съм особено отговорен за млекопроизводството. Но кой иска да се произвеждат хиляди литри мляко, който никой не иска да купува? Даваме субсидии, експорт за износ, за отглеждане на животни в съответните стопанства, обаче това няма никакъв резултат. Затова необходими са конкретни препоръки. Дайте конкретни препоръки. Колко, какво може да се направи за спасяване на нашия дял от износа, защото е много ясно става, че тук закрият рискове за европейските фермери, включително и за месопроизводството. А, не. А, нещо, което няма да бъде от полза за а, селското стопанство в Европейския съюз като цяло. А, моля ви, бъдете по-конкретен. Знаете, страдаме отдавна а, под ударите на кризата. а, очакваме срив в млекопроизводството. А от вас очакваме да предложите решения. Решения на проблемите, пред които са изправени селскостопанските производители днес. Господин Акен. Благодаря, господин комисара, за това, че сте ангажиран с упростяване. Това е нещо, което отдавна очакваме. Но, но това, което искам да спомена, може би ще бъде в противовес на вашата лоялност. Много се, мнозина се тревожат, че толкова много мляко идва от Ирландия в Европейския съюз. По отношение на новите правила в Европейския съюз, ние нямаме нужда от промяна. Става дума за сектор, който има, за който се падат около 4%, това е биологичното земеделие. И аз съвсем не съм съгласен и не харесвам предложенията в това отношение. По въпросът с снабдяването и предлагането. В Великобритания работи много добре. Ние не искаме намеса на комисията там. Където нещата работят, не трябва да се пипа. Проблема е загубата на активните съставки от пестицидите. 415 сме загубили през последните 13 години. Ако не ни се позволява да отглеждаме геномодифицирани култури, трябва да имаме някаква альтернатива. Защото иначе няма да имаме достатъчно храна. И може ли да ми дадете малко повече време? Тук зелените ме прекъсват. Господин комисар, ще повторя моята покана да дойдете в Англия, да видите как работи нашето животновътство и във връзка с решението от Котено, какво да искате все повече да пръскаме с хербициди или пестициди ли? да видите какво е положението с захарните рафинерии на, на Темза, където поради вашето законодателство ще загубим 800 работни места. Благодаря. А, а, е, дадах ви допълнително време, което използвате, но ако сме а, свършили с координаторите, сега ще дам думата на господин комисаря ще ви помоля да отговорите на въпросите, които бяха зададени от името на политическите групи. А, а, трябва да кажа, че съм особено а, а, а, така трогнат от това, че в Комисията по земеделие повдигат въпрос, който би очаквали да обсъждам и съм обсъждал в Комисията по бюджети а, въпроса за процента на грешките. А, е, но става, господин народ, е, става решения, е, които, които в момента се прилагат. Ние не, не очаквате да промена нещо, към, с което все още не съм се ангажирал. Става дума за 2015 година и а, целта ми е да се осигури а, прилагането на тези взети решения, без да рискуваме а, политиката и а, доброто финансово управление. Господин Дес, господин Декастро и господин Николсън също и в обществото всички. Тук говорят за зеленото земеделие. Няма да отлагаме политически, прилагането на политическите решения. В това отношение ням, не очакват нещо друго да кажа, нали? Това е политика, която вие сами сте одобрили. Какво очаквате от мен? Прилагането на политиката а, предстои. И страните членки които ще действат заедно с комисията за прилагане на тези решения и ще анализираме заедно какво значат насоките в това отношение и каква е политиката. Няма да преразглеждам сега ще преразгледам екологичните изисквания, фокусните области, след като мине една година от тяхното прилагане. Защото не може да се очаква да, да отлагам прилагането на политика, която още не е започнала да се прилага. По отношение на а, а, фермерите, а, а, младите фермери, искам да поздравя италианското председателство, че даде приоритет на този въпрос. А това е много, много важен въпрос. Много важно е да гарантираме, че млади, добре образовани и добре подготвени хора влизат в селското стопанство. Това за нас е много важно. Знам, че за това е необходимо време, е, но за първи път се обръща внимание на това в общата селско-стопанска политика. Много добре знам. Господин Дес, господин Де Кастро, е, разбирам, е, разбирам вашите опасения от санкции няма да има през първите две години никакви финансови санкции по прилагане на зеленото земеделие. Но това не значи да не прилагаме изискванията, значи, че няма да има финансови санкции през първите две години. А, и мисля, че много важно е да се разбере а, за какво става дума. Млеко производството е много важно. Тук нестабилността на цените е много тежък проблем не трябва да се забравя, че имаме 5%, 5% увеличение в производството на мляко, ще промени нещата много силно през 2014 година. Това е увеличението в светлината на търсенето и предлагането. Съвсем не очаквам хората да започнат да е, се питат какво ли стана през 2009 година, не сме имали подобни трудности, но можем да се получим от нашият опит. като използваме инструментите, които са на наше разположение, видим какви допълнителни мерки може да вземем по-бързо поради това, на което сме свидетели. Знам опасенията, е, които е, вие споделяте с мен и много внимателно следа състоянието на нещата в млекопроизводството. И ще бъда, ще бъда готов да използвам всички пазарни инструменти, с които разполагам. Но е, бих искал да се обърна към общността на производителите да разберат, че има правила. Знаете, през 2008 година, когато бяха определени квотите за млякото, които сега, чието срок сега изтича, и правилата трябва да се спазват. Повечето страни членки спазват правилата, но има някои, които не ги спазват. И а, не, не, бъдете, не, не, не се очудвайте, ако а, а, а, това доведе до а, а, а, резултати, които са нежелателни. Разбира се, в тези трудни времена бих искал да привлека помощта на всички финансови институции и вероятно ще може да работим заедно с тях, за да намалим отрицателните последици на кризата за селскостопанските производители. Госпожо, вие споменахте квотите за месото, знам положението там. Ще продължим политиката в тази област. Там също така нестабилността на цените е важен проблем, но имаме пазарен механизъм за подкрепа на месопроизводството. Господин Хойзинг, разочарован съм, разочарован съм, че че казвате, че аз трябва да изпълна моите предложения, след като аз очаквам ние заедно да работим за изпълняване на пакета мерки за опростяването. А, значи, моля ви се, ако искате, елате да работим заедно. А, а, мисля, че опита, който вие имате с селскостопанските производители в Германия, в вашия избирателен район, пък и другите в Европа, може да ни помогне защото страните за, за, за прилагането е направено, създадено специално звено в Генералната дирекция в комисията. Опитът на всеки ще бъде полезен и необходим е разумен подход към изпълняването на тези решения. Това е политика, която е вече одобрена. Аз определям приоритетите за 2015 година и ще предложа пакет от мерки за опростяване на това, което трябва да изпълняват фермерите, защото това е политика, която е свързана с доброто финансово управление. Винаги се одивявам за, във връзка с въпроса с етикетирането на млечните произведения – Значи потокът от мляко от север на юг, от Ирландия в Великобритания е такъв. Може би трябва да се, се обърне, но обаче а, а, иначе а, не бихме имали обща селско-стопанска политика. Обсъждат се въпросите на биологичното земеделие, те повдигат много въпроси. Готов съм да разговарям с докладчика и докладчиците в сянка за а, общи предложения. Не виждам, след като толкова работа е свършена тази година, свършена тази година от а, работните групи, в, в две-три страни вече чух, че иска, има тревога по повод на биологичното земеделие, че продължа разговорите с някои от тези страни, които имат опасения. след идната седмица ще бъда в Холандия ще разговарям с тамошните производители, но наместо да се отказваме от предложението, което заедно сме утвърдили, ще направим всичко възможно, за да ги подобрим, да ги усъвършенстваме. С помощта на докладчика и докладчиците в сянка можем да подобрим тези предложения. Разбира се, от как е, поех работата като комисар, е, е, добре се запознах с опасенията на някои страни членки във връзка с биологичното земеделие. Защото в крайна сметка, ако намалим административните тежести, ако еднаквим правилата, това ще бъде от полза за всички, които работят в областта на биологичното производство. Нали? За това става дума в биопродуктите. И така, а, значи, биологичното земеделие е нещо, което няма да ми обегне от моето внимание и през следващите две седмици ще се заемем с това. И това ще бъде част включено в биологично земеделие в списъка на нещата, с които ще се занимая в най-скоро време до 2015 година. Сега, колкото до захарните рафинери от Темза, ще направим всичко, което е по силите ни. В, а, а колкото до посещение, трябва да кажа, че вече имам много места, на които трябва да отида. Най-напред ще отида в Холандия. Proszę Państwa, przechodzimy do wypowiedzi Mamy. Дами и господа, продължаваме с дебата и ще ви дам по една минута на всеки, за да задавате въпросите си. Всички сме много доволни, че имаме възможност да разговаряме с господин комисаря. Госпожа, госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям зададените въпроси. Аз ще ви попитам за преговорите с Съединените щати. Искам да знам дали тези преговори отчитат необходимостта от специално протекционистично отношение към е, животновътството и птицевътството. По въпроса сега за качеството в СТО, имаме ли ние възможност, ние Европейската комисия, да внесем мерки против узурпирането на наименованията за, и указанията за происход. Имам предвид Риоха, Малага, всички тези наименования, толкова важни за европейската традиция. И накрая за, искам да ви попитам за испанското желание да се увеличи закуската в училищата за с мляко и плодове да бъдат включени в тези закуски зехтин и маслини, тъй като те са много полезни. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин комисар, добре дошъл. Разбрал сте, разбира се, че нашата загриженост е най-напред свързана с млякото. Смятам, всъщност опасявам се, опасявам се, че вашите отговори не винаги са на висотата на кризата, която изпитва млекопроизводителният сектор. В момента обсъждаме предложения за реформа на ОСП. Бих искал, ако може, тези предложения да бъдат прегледани отново, защото кризата е очевидна и кризата в животновътството ще бъде следващата след кризата в млекопроизводството. Нашата ОСП какво ще се случи с нея? Ако примерът за това какво ще се случи с Средните щети или Бразилия, тъй като там настъпи пълно дерегулиране на пазара с съответната нестабилност на, на цените, искам да ви попитам дали това е бъдещият модел на селското стопанство, който ще имаме тук и дали как ще се отрази това на най-уязвимите, на най-бедните региони. И накрая графикът. Какъв график предвиждате и как, е, какви ще бъдат основните фази за изпълнението на тази нова реформа. Благодаря. пан час. Пан Благодаря. Господин Кошмюк, моля да сте по-кратък, ако обичате. Барго, благодаря. Моите въпроси са свързани с руското ембарго най-напред. Всички земеделци страдат от него не само тези, които изнасят към Русия. Цените паднаха рязко в Полша от 30 до 70% и компенсациите, които се получават в замяна на това, са само за тези, които или унищожават реколта, или ги дават за благотворителна дейност. Има ли някакви други предвиждания? Сега, предложението за млекопроизводство, разработено от Комисията за Балтийските държави и Финландия. Защо само за тях? Польша също страда в много голяма степен от руското ембарго и загубите, които търпим, се възлизат на 20%. Защо не сме включени в този пакет? Благодаря. En väldigt, väldigt kort fråga. Eh, Благодаря съвсем накратко. Господин комисарят много често споменава упростяване, развойна дейност, изследователска дейност. През март приехме по собствена инициатива доклад за конверсиите, за промяната в дейността. Имате ли информация по този въпрос? И най-вероятно комисията би трябвало да започне съвместна работа с селските стопани, но и с научно-изследователските центрове в Европа. Каква е позицията на комисията по това възможно сътрудничество? Благодаря. Е благодаря за вашето отговор, господин комисар. Исках да споделя с вас а, нещо. Малко а, трудно а, а, разбираме а, какво прави комисията за органите, които управляват първият и вторият а, стълб в рамките на политиката, за която става дума. Имам чувството, че вашата а, генерална дирекция има нужда от така сериозен потик от ваша страна, за да може да бъде а, така по-енергична по отношение на другите генерални дирекции, а, които а, имат отношение. А, а, не може тя това да бъде куковицата, която се знася гнездо, яйцето си в чужди гнезда. А, а, а, Генералната дирекция е, за земеделие трябва да бъде да получи достатъчна подкрепа, за да може да изпълнява своята политика, а не на политиката на някои други дирекции. Господа Доц. Благодаря, господин комисар. Съгласен съм с много от това, което казвате, особено връзката между земеделието и връзката с економиката. В Северна Ирландия млекопроизводителите обаче ще бъдат много разочаровани от вашите думи. може да е трудно положението в млекопроизводството, но то е, проблемите са решими. В Северна Ирландия продължават големи количества мляко да се продават на стоковия пазар. Но а, цената продължи да пада. Нуждаме се от бързи, бърза намеса, от интервенционни действия. Защото а, цената вече не е свързана с себестойността на продукцията по отношение на нестабилността на цените. Тази нестабилност ще продължи и през третото три месече на едната година и ще се изостри. Вие в комисията можете ли да помислите за друг подход към либерализацията на пазара? Благодаря. Имате една минута, господин Бранен. Знае се, че селското стопанство се влияе от промените в климата, но също така допринася за тези промени. Повече от 9% от варниковите газове в Европейския съюз се дължат на селското стопанство. До сега страните членки не правят достатъчно за тези емисии. Има решения в енергийния пакет, които могат да бъдат използвани за намаляване на тези емисии, но страните членки смятат, че приоритетите им са другаде и не правят достатъчно за земеделието. Можем ли да очакваме, че този въпрос ще бъде решаван ефективно през едните години и страните членки ще намалят емисиите от парникови газове до 2020 година от дължащи се на земеделието? мисли комисията за увеличаване на залесените площи, които могат да помогнат за намаляване на въглеродните емисии, които отговарят, са отговорни за промените в климата? Господин Карти. Поздравления, господин комисар. Надявам се, че не ви липсва ирландската политика прекалено остро. Ще бъдем в Дъблин на 10 декември, където ще отбележим вашата досегашна работа. Но нещо, с което ще се сблъсквате много, много пъти през време на вашия мандат, това е инспекцията на стопанствата потребителите трябва да са сигурни, че храната, която потребяват е от най-високо качество и че всички изисквания се спазват и това е гарантирано от достатъчно е, инспекции. Фермерите обаче много, много пъти ни казват, че сегашният е, режим е, прекалено, е обременителен. Питам се, имате ли някакви планове за промяна в това отношение или най-малкото да започнете процес на консултации, за да може процесът на инспекции да бъде по-прозрачен и по-лек, в интерес включително на потребителите. Сега господин Мартинес. Господа, извинявайте, Мартинес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мартинес. Искам да попитам за така нареченият а, супер налог, а, защото ирландските фермери трябва да плащат огромни сметки. Изглежда, че вие имате различен подход към този въпрос. Ако може да обясните в какво се състои той. И второ, нещо, което е чисто национално а, решение. А, много въпроси бяха повдигнати в връзка с развитието на селските райони говори се, че е необходимо 50% минимално участие. Можете ли да обясните това изискване, защото много а, фермери в Ирландия са много загрижени. И накрая а, за британските и за ирландските ферми. А, това са проблеми на всички фермери. Трябва да се борим за по-добри цени, независимо от къде са фермерите, за да може да имаме устойчиво семейно земеделие. Благодаря. Господин Бове. Господин комисар, слушах ви, но не видях, не чух никакъв а, а, така основен проект, който да изнесе промените. Какъв е, какъв е вашият проект? Имате проект за опростяване. Какво ще правим обаче, за да отговорим на кризата? Защото нещата ще бъдат още, още по-лоши. казва се, че ще изоставим квотите за млякото. Това не е възможно. Защото ако същевременно ни казвате, че трябва да се увеличи износа, чух, че казвате нещо подобно. А, добре, а как ще, какво ще правим с вноса? Какво да правим, когато имаме 300 хиляди тона месо, които очакваме да се внесат от а, Южна Америка, примерно. Какво? Трябва да да, увелич... да унищожаваме продукцията ли? през 2015 година ще се проведе срещата на върха в Париж по въпроса на климата. Не отговорихте нито на господин Тес, нито на господин Декастро, защото става дума за нещо, което противоречи на интересите на земята, на интересите на селените включително. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за това, че дойдохте на гости на нашата комисия. Много се каза за зеленото земеделие, но искам да попитам, ще помислите ли за еквивалентни мерки, които предлагат страните членки? Наред с това, а, има а, потенциални огнища на птичи грип в най-малко три страни членки. Изглежда, че положението за сега не е особено сериозно. На какво мислите да предприемете, за да се предотврати по-нататъчното разпространение на епидемия? Мерки са взети в Холандия. Белгия наложи забрана за внос това не трябва да се случва в един свободен пазар. Какво възнамерявате за да предотвратите изкривяванията на пазара? Господин комисар, мисля, че когато говорим, говорим за млекопроизводството, става дума за един сериозен економически проблем, но тук има един структурен проблем – защото ясно е, че изоставянето на млечните квоти ще доведе до много сериозни промени. Има един доклад от миналата година, но комисията, въпреки всичко, което се каза, не прави достатъчно. Особено в планинските райони ще бъдат създадени сериозни проблеми с изтичането на срока за действието на квотите това ще стане през април. Какво? Просто е, отправяте нашите е, фермери, които работят в планински райони, в едно бъдеще без мляко, така ли? Колкото до програмата за е, осигуряването на плодове и мляко в училищата. Моля ви да помислите още един път е, за тази програма. Има други а, продукти. Кефир, а, кисело мляко, шоколад, а, които а, не са част от тази програма, независимо от това, че биха могли. Помислете, помислете за това, господин комисар. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да задам конкретен въпрос руското ембарго има голямо влияние върху млекопроизводството, но върху производството на плодове и зеленчуци. На 31 декември ще приключи политическият проблем, така да се каже, в конкретен смисъл и краткосрочен, но не и в дългосрочен. Ако продължи ветото, и мерките, които изтичат на 31 декември, ще бъдат ли подновени или ще бъдат оставени на произвола на съдбата нашите производители? По въпроса сега за хранителната верига. Хранителната верига започва с проблемите в самата комисия. 48 цента струва литър мляко в Кордова в южна част, южната част на Испания. 48 евроцента за литър. Какво мислите за тази цена? Благодаря. Um, uh, new... Добре дошъл, господин комисар. поздравление за новата ви работа. Виждате, че всички сме загрижени за това как ще се прилага политиката за зедено земеделие, особено в Ирландия някои ще, фермери ще получат по 300 евро на хектар за тази политика, но опасността е, че по-нататък е, сигурно ще кажат, ако може а, едни да го свършат за, на тази сума, защо да не го направят и други. А, ако настоявате на тази политика, резултатите ще бъдат нежелани. Нещо трябва да се направи във връзка с интервенцията. в дългосрочен план имаме, винаги сме имали големи разходи за енергия и други. Какво ще направите, за да помогнете на фермерите за а, анаеробните а, а, процеси, а, за а, да можем по някакъв начин да преодолеем а, тази непредсказуемост а, на много от процесите? Благодаря, госпожа, госпожа Канета. А, а, вие трябва да настоявате а, пред съвета да се направи нещо във връзка с бюджетният излишък. Ще имате възможност да използвате това в, в случай на криза. И а, а, за 23 милиона за млекопроизводството фермерите са благодарни, но това ще им помогне само за няколко месеца. Ние трябва да оцелеем до 20 е, април, когато ще бъдат 66 рока срока на квотите. Можем ли да очакваме повече помощ през 2015 е, година? Благодаря, господин а, председател. Искам да благодаря от името на литовските а, фермери и на всички селскостопански производители от а, Балтийските страни. Ценим а, бързината, с която реагира Европейската комисия след обявяването на руското ембарго за да може да се смекчи ударът, който понесаха нашите фермери. Ценим това, че не оставите сте най-засегнатите страни да се борят с проблема сами. Но, разбира се, това не е достатъчно. 200 милиона е, ще бъдат отделени за намиране на нови пазари, но те трябва да бъдат намерени много бързо. Благодаря. Господин Калиновски. Има 700 а, а, хиляди тона ябълки, които са на склад в Полша. На голяма част от тях отиват в Азия, но, но, но много от тях по-рано бяха изнасени за Русия. Сега вече това не може да става. Какво ще направим? А, знаем правилата, знаем, че може да бъдем наказани, че сме надхвърлили квотите. През 2002 година, когато 10 страни разговаряха, преговаряха за квотите, смятахме, че те ще приключат през 2007. През 2003, без наше участие, е било взето решение да се продължи действието на квотите до 2015. Полските фермери знаеха, че ще трябва да плащат глоби, но те не, но не знаеха, че ще бъде наложено ембарго от страна на Русия. Сега те са изправени пред фалит. Молим за помощ. Благодаря. Госпожа Мюлер, господин комисар, вие бяхте мини... бил сте министър на околната среда. Това е част от предишната ви политическа кариера. И за това искам да попитам нещо за директивата НИК, която ще обсъждаме в Комисията по околна среда. Същите ли ще бъдат стойностите за държавите членки? От 2030 година на сетне се предвижда 39% намаление в емисиите метан и амоняк. Това е, меко казано, невъзможно. горското стопанство най-напред. Ние работим по програма за лесовътство, където Европейския парламент трябва да излезе със становище. За нас е важно лесовътството, горското дело да остане в частни ръце. Благодаря. И извършава своя обещания. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че спазвате, господин комисар, поетите обещания, ако осъдим за померките, които обещахте за младите фермери. Аз съм от Харватска и викане на посещение при нас. Радвам се, че в момента сте на посещение в много държави и членки. Надявам се, че и в Харватска ще дойдете и ще ни помогнете да породим интереса на нашите политици към селското стопанство. Мерките, които предвижда Европейската комисия, не се изпълняват в Харватска. И нашият министр-председател просто забрави да изпрати молбата за компенсационни плащания на пострадалите от руското ембарго. Така че заради нехайството на нашия министр-председател загубихме 50 милиона, до година тази загуба може да възлезе на 350 милиона. Има ли мерки, санкциониращи мерки за тези държави, като не изпълняват инструкциите на комисията? Благодаря. Пан, пан Ферол, една минута, базо, прошу, прошу, прошу, Господин Ферран, една минута. Благодаря. Господин комисар, искам да спомена за практиката на Европейската комисия да не свързва стратегическият економически световен контекст с прегледа на ОСП. Нашата европейска съскостопанска политика сякаш живее на друга планета – увеличаваме производството и т.е. останалите държави по света се опитват да увеличат производството и да запазят интересите на своите производители. Това правят поне щатите. Ние правим точно обратното. Намаляваме производството и намаляваме протекцията за нашите производители. Например, млечните квоти. Това е един от е, най-вопиющите примери, които сега са утежнени от е, руското ембарго. Нямаме финансови средства да се справим с е, финансовата криза и жертвата, първата жертва за това ще бъдат млекопроизводителите. Защо продължаваме да провеждаме тази политика, която в крайна сметка ще ни доведе до катастрофа? Благодаря, господин комисар. Искам да подчертая, че съзнавам колко е важно за нас млекопроизводството и за това до каква степен проблемите на млекопроизводството ни влудяват, така да се каже, напоследък. В Румъния нещата не стоят по-различно. Разбирам, че това не е само характерно за Румъния и в Германия има такива проблеми. С други думи, проблемът е сериозен и повсеместен. Трябва да го разрешим преди да тръгнем на окончателната отмяна на квотите. Имате ли някакви планове за конверсия на млекопроизводителите в месопроизводители? в противен случай ще ни залее просто това млечно цунами. Посел Себастия. А, есть. Пани посел Хазекамп. Dank u wel. Uh, dank commissaris. Uh... Госпожа Хейскамп. Благодаря ви, господин комисар, за изложението. Има милиарди животни, глави добитък, които са отглеждани в изключително лоши условия. Уж ни вълнува хуманното отношение към животните, а от вас нищо не сме чули по този въпрос. Какво смятате да направите? След това обсъждате, потвърждавате желанието си да, у, да опростите правилата, само че има, има някои живот, животновъдни сектори, където даже изобщо няма такива правила. В зайцевътството, например, предвиждате ли минимални стандарти за помещенията, в които се отглеждат зайци, например? Или пък смятате ли да вземете някакви по-конкретни мерки и въвеждане на нови стандарти по повод на гъшия дроб, гъшия дроб, който се добива с нехуманно отношение към животните. Даже тук в парламента отдавна за коледа ни ядем гъши дроб. Благодаря. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland is men niet in de Госпожа Шнайдер, благодаря. В Холандия цената на млякото ни вълнува, разбира се, но най-много ни вълнува и ни тревожи птичият грип. Много семейни стопанства страдат, не могат да се справят с проблемите. Чухме, че възнамерявате да ни посетите следващата седмица. Ще говорите с заместник министъра. Как ще ни помогнете по-конкретно? Какво смятате да направите, за да ни помогнете да се справим с заплахата от птичи грип? Има много взривове на птичи грип. Има, разбира се, и вакцини. Има вакцини и срещу чумата по свинете. Така че посланието, което трябва да отпратим към а, гражданите е, че всичко е под контрол, няма страшно, има вакцини, има как да се борим и така ще гарантираме оцеляването на тези два сектора. Благодаря. Herr Kommissar, äh, Sie haben einen Brief bekommen von vier Personen und Благодаря, господин комисар. Господа Мучил. Получил сте е, писмо, което, което носи подписите на четирима души. Целта на това писмо е да препятства изпълнението на така наречената цел за озеленяване, за екологизиране или грининг. И това писмо няма да е последното. Ще получите още други писма, които ще са за запазването на така наречения първи стълб защото именно от този първи стълб произхождат гаранциите за производителите. Само че аз смятам, че гаранциите идват именно от екологизацията. Не знам дали сте запознат с становището на Бундестага, според което ако се подпише споразумението за трансатлантическа търговия с Средните щати, то тогава ще имаме сблъсък на интереси, стълкновение на правни режими относно консумацията на животни, които са били изхранвани с геномодифициран фураж кураж. Благодаря. E Благодаря, госпожа Рибой, Рибейро взима думата. Да, падна цената на млякото, паднаха и приходите на млекопроизводителите и ще става още по-лошо през следващите месеци. Следователно, кризата през 2009 година бледне е направо пред това, което ни очаква. Господин комисар, знаете, знаете, че руското ембарго показва ясно, че съвсем не сме готови. Не можем да се справяме с излишъка в производството. Мерките от млекопреработвателния пакет всъщност съвсем не са достатъчни. Имате ли намерение да регулирате млечния пазар така както ви предложи миналия парламентарен мандат господин Дантен? Господин комисар, каня ви на Азорските острови, на един от най-отдалечените региони в Европейския съюз, за да видите колко е важно селското стопанство за економическото и социално развитие, както и за териториалната организация на нашия регион. Също така можем да обсъдим и въпросът с посей тази програмата. Ще бъде ли ревизирана системата на нейното приложение? Благодаря. комисарио. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за посещението. Въпрос сега, свързан с млечния сектор. Много въпроси ви зададоха говорившите, но това само показва колко ни вълнува този въпрос тук в Европа. Имам предвид изоставянето, отмяната на квотите това ще доведе до облаги за едни и до затруднения за други. Ние трябва да носим отговорност за решенията, които взимаме и понякога смятаме, че нещата ще се разрешат от само себе си, а това съвсем не е така. Господин комисар, какви механизми смятате да въведете, за да спасите млекопреработвателния сектор в Европа? Много от млекофермите са или предфалити, или са вече фалирали. И това се случва в региони, където млекопроизводството е основният поминък. Благодаря. Госпожа Данчила. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Наистина, цените растат и са все по-нестабилни, непрекъснато се колебаят в сектора на млекопроизводството и очевидно не е не са млекопроизводителите, а млекопреработвателите тези, които печелят от тази ситуация. Отмяната през 2015 година на квотите е факт. Няма как да го избегнем, но трябва да въведем система за компенсация на производителите на дребно. Какво смята да направи комисията? Благодаря. Dziękuję пан посел Смитс. Господин Смит. Благодаря. Малко почва да се чувствам на на комисаря, това вече не е обсъждане, това е маратон. Добре дошъл, господин комисар, и виждате ние как тук си прекарваме времето. 30 минути, едноминутни изказвания, едно след друго. Така че в този смисъл приветствам и аз е, вашето желание за опростяване и ние имаме нужда от опростяваме в е, нашата парламентарна е, работа. трябва да помислите как да изпълните поетите обещания, защото виждате, че борбата с бюрокрацията не се води лесно нито при вас, нито при нас. Благодаря. Да очакуваме. Пан посел Ребега. Гос господин Ребека. Благодаря ви. Добре дошъл, господин комисар. Обещахте. Ето ме тук, ето ме тук. Вижте ме. <laughs> Казахте, че няма да изоставите производителите и искам да ви попитам какво точно конкретно възнамерявате да направите, за да блокирате нестабилността на цедите след отмяната на квотите в млечния сектор? Питаме всички това, да но някой ни отговори. Това първо. Второ. Селските производители не могат да пласират стоката си. Какви мерки ще се вземат, за да бъдат те компенсирани за това? Какви приоритети ще наложите, за да има компенсация за местните производители. Благодаря. Статни. Господин Дес. Благодаря. Господин комисар, за втория въпрос за втори път искам да задам въпроса за това, което разбрах, че ще бъде липса на санкции, ако не бъдат въведени екологизиращи мерки. Прав ли съм? Есть wszyscy, którzy się zgłosili. Благодаря. Никой не остана лишен от правото да се изкаже. Благодаря ви на всички за това, че бяхте кратки и бързи. Господин комисар, заповядайте. Не знам вие как ще се справите. Uh, Благодаря ви, господин председателю. Действително бяха поставени много въпроси. Някои бяха сходни. Ще се постарая да им отговоря що се отнася до говеждото месо. Има сериозен проблем с колебанията в сравнение с 2013 има увеличение от 23,3% на износа. Така че се а, полагат усилия за промотиране на сълскостопанските продукти. Особено в рамките на ТТИП ние наблягаме на а, факта, че говеждото месо е чувствителен а, продукт. Аз а, казах в а, началото на моето а, изказване, че ние няма да пожертваме нашите стандарти, особено що се отнася Договеждато место месо за запазване на качеството и на рентабилността за фермерите. Поради наложените политики беше решено да се премахнат млечните квоти през 2015. Има увеличение с 5% през тази година на обема на производството, така че това се случва в а, такива а, економики, които са малки по мащаби. Средната цена на литър мляко в Европейския съюз е около 30 евроцента. Така че ние не се намираме в криза в това отношение. Да, има увеличаване на разходите за производство, но през последните месеци наблюдаваме спад в цените на петрола. Така че трябва да видим как да намалим загубите от внос, като се имат предвид тези промени в цената на петрола. Може да се намалят разходите за селскостопански ресурси, които се влагат в производството, като торове и други. Съгласно общата организация на пазара имаме достатъчно инструменти да се справим с ситуацията в млекопроизводството, но аз давам при сърце вашите безпокойства за прилагането на възможностите, които са на наше разположение за намеса на пазара в по-добра степен, отколкото в миналото. Трябва да се, ще да се намери отговор на забраната, наложена от Русия за страни, които са най-засегнати, както, например, Полша. Имаше 25% спад в износа, но има и спад в цената. Последното е 7,2%. В Балтийските процента има 22,2% спад, в Естония 23,2% е, и около 12% в други страни. Има намаляване на цените в същите мащаби. Така че ние реагираме в случаите, когато страните се намират в затруднено бюджетно състояние. Ние предлагаме малки суми, за да покажем солидарност с млекопроизводителите. Все още не са взети окончателни решения по отношение с, на Финландия. Ние е, е, попитахме финландските власти е, какво решение може да се вземе, което да ни позволи да им окажем подкрепа. Имаше спад в цените с 1,1%, не е чак толкова значимо. Имаше също промени в цените е, и на маслото и сиренето на този пазар. Що се отнася до млякото, тъй като много въпроси бяха поставени, действително има колебани в средносрочен мастап, е, в средносрочна перспектива ние ще следим внимателно ситуацията, но нека да не твърдим, че има криза, каквато липсва. Да, ние знаем, че има страни, които са засегнати от руското ембарго. Ние работим с тях, за да приложим в най-добра степен на съответни мерки. Що се отнася до типи, ТИТИП, аз няколко пъти казах, че ще защитавам селското стопанство в тези преговори. Ще участвам като комисар в тези преговори ще работя с комисаря Малстром, за да имаме един балансиран а, договор а, и че европейския модел в областта на селското стопанство не подлежи на предоговаряме и че ТТИП не трябва да доведе до пълна реализация на търговията в селското стопанство. И ние ще защитаваме чувствителните стоки. Госпожа Малстром ще подчертая съвсем ясно тези преговорни позиции и това ще бъде включено в мандата за преговори. За NGIs паралелизма между различните преговори и географските означения да се отчитат при воденето на всички търговски а, преговори. Що се отнася до програмите за развитие на селските райони в Ирландия, комисията разглежда а, тези възможности и ще бъде изпратено писмо. Проекта за програма за развитие на селските райони ще изисква представянето на план, като бъдат представени поне 50% от акционерите. Ние искаме тези площи да допринесат за биологичното многообразие. Надявам се, че ще се намери решение, така че да могат да кандидатстват повече ирландски е, фермери за финансиране за прилагане на екологични мерки. Относно руската забрана за внос е, на плодове и зеленчуци. 87% е, се отнасят до зеленчуците и плодовете between the first date of application and actually много а, фермери не участваха в този пакет, но имаше и втори пакет, по който можеха да кандидатстват. И имаше заделени средства за Полша. 30 тона бяха оттеглени от пазара и от мрежата за продажба на плодове и зеленчуци. И така ние все още разглеждаме въпроса как можем да помогнем в това отношение на Полша. Що се отнася до птичия грип, комисията разработи три решения по отношение на Германия, Нидерландия, Обединеното кралство бяха наложени строги ветеринарни ограничения. Мерките са насочени да се наложи бърз контрол върху разпространението на заболяването и да се обърне внимание на засегнатите региони. Три държави членки прилагат мерките предвидени в съвета, свързани с унищожаването на заразените животни, информиране на други страни, включително извън на Европа, за състоянието и за мерките, които се предприемат. Холандия е особено засегната от този проблем. Относно млечните квоти на Азорските острови, имаме обща забрана, примахване на квотите като цяло, както стана ясно и при днешната дискусия. Ние не можем по средата на пътя да сменяме правилата. През 2008 бяха прияти правилата, повечето от държавите членки спазиха тези правила, но имаме сериозно затруднение в някои държави членки, тъй като те планират предварително за примахването на квотите, като купуват допълнително крави, като имат повече млечни крави. При някои климатични условия има възможности да се добиват по-големи количества мляко в сравнение с вложените ресурси. Така че е необходимо да се предприемат нужните мерки. На 31 март ще се премахнат квотите до година. Държавите членки трябва да насърчат фермерите да се съобразяват с това. Има особени притеснения, свързани с ефекта от тази мярка върху Азорските острови. Разглеждам програмата, за да потърсим възможности за решаване на този конкретен проблем който беше споменат. Аз съм запознат с него. Ситуацията е, с е, квотите ще бъде решен. Може би ще има и подпомагане на фермерите. в региони като Азорите. Е, схемата за предоставяне на мляко в училищата. Имаше доклад, който беше възложен от Европейската комисия. Работната програма все още не е завършена за 2015, ще е готова на 16 декември. Моите приоритети ще бъдат такива, каквито ще се одобрят от а, пълния състав на Европейската комисия. Аз не предвиждам обаче да бъдат включени маслините, тъй като ситуацията с бюджета е, а, ни ограничава в доста голяма степен. писмото за промяна в бюджета не предвижда достатъчно ресурси за справяне с нестабилността на пазара. Аз работя в тярно сътрудничество с комисаря Георгиева, оговаряща за бюджета, за да имаме 433 милиона евро през 2015 година защото колебанията на пазара, свързани с примахването на млечните квоти, не са проблеми на пазара, на, на политиката. Аз се надявам, че ще бъдат отчетени всички тези аспекти в преговорите по бюджета между парламента и съвета. Преговорите по между многогодишната финансова рамка приключиха през юни, така че има известно забавене, но няма да бъдат засегнати в еднаква степен всички държави членки. Ще продължим работата от 1 януари. Може да се приемат програмите, включително на държавата, която най-добре ви е позната, но има и регионално измерение – и ще имате доста въпроси, свързани с RDP. Когато се публикува националната рамка, надяваме се в края на тази година, се надяваме да можем да получим обратна информация относно регионалните програми. Това са основните затруднения за големите държави членки. Една от тези програми за развитие на селските райони – се надяваме да бъде реализирана до май 2015. Що се отнася до горското стопанство, знае, че е изготвен доклад, върви работата в това отношение. Ние искаме да постигнем напредък. Имаме проекто стратегия за горското стопанство и ще обсъдим с вашата комисия преди финализирането им. Климатичните изменения са огромен въпрос. Затова сме засегнали въпроса за поглъщането на въглерод от горите. Искаме да се намери баланс да се гарантира безопасността на храните в достатъчна степен. Зная, че не умях да отговоря на всички въпроси, но искам да отговоря на въпроса на господин Карти с, е, за инспекциите, както и на господин Дес. Инспекциите са много сериозен проблем за кандидатстващите за подпомагане и на, за бенефициентите. Моля ви е, да поискате предложения да чуете опита на бенефициентите в това отношение, за да можем да подобрим разумно системата, която се прилага към момента. Това, което казах за санкциите, свързани с екологичните мерки, Сметната палата е добре запозната с проблема. Политиката трябва да бъде приложена. Ако не се прилага както трябва, ще има намаляване на плащанията към бенефициентите. Но а, няма да има санкции през едните две години, свързани с екологичните мерки или с заделянето на екологични фокусни площи. Председателят Вярно е, че не успяхте да отговорите на всички въпроси в детайли, господин комисар. Но е очевидно, че вие ще предприемете някои сериозни, амбициозни решения по млекопроизводството, ТИТИП, зелените мерки и прочие. Вие създавате впечатлението на човек, който има харизма и ние ви възлагаме огромни надежди. Желая ви пълен успех е, през е, следващата година. Искам да пожелая на всички щастлива коледа, всичко най-добро за новата година, тя няма да е лека. Надявам се на добро сътрудничество с комисията, с Генерална дирекция селско стопанство. Председателят на Копа Калджека е тук. Желая на вас всичко най-добро. Господин комисар, отново искам да ви благодаря. Ние тръгваме по труден път, но се надявам, че ни предстоят ползотворни 5 години. И така, ако няма други въпроси, Считаме, че сме приели решенията на координаторите. Утре няма да имаме заседание на комисията. Всичко най-добро за коледа и нова година на всички. Господин комисар, очаквам следващата ни среща. Надявам се, че ще имаме повече време за разисквания. А сега ви каня на чаша вино навън. И така, пожелавам ви всичко най-добро и благодаря.